chers collègues euh, je vous propose de commencer euh, notre euh, réunion. Добър ден! Предлагам да започнем заседанието. Първа точка приема на дневния ред. Нека да включим следното. Става дума за едно становище на комисията и съвета за различни регламенти, свързани с а, лица, които поради своята националност не са били включени в текстовете на тези регламенти. Съвместната позиция с съвета ще трябва да бъде разгледана първо на нашето заседание по правилата на парламента, затова предлагам да включим това в дневния ред. Явно няма никой против и считам това предложение за прието. Що се отнася до обряна на протокола от 23-24 юни, не виждам желащи да вземат думата. Euh, euh, Надявам се да сте прекарали добро лято и приятна вакансия. Au sein du groupe euh, S et D, m. sergio gutiérrez prieto remplace en qualité de membre suppléant m. andrés perello rodriguez. от името на всички ни по телепатичен начин искам да го поздравя за неговото присъединяване към нас. Както правим обичайно, излъчваме и това заседание. Предполагам, че имаме слушатели в интернет. Освен това искам да кажа, че в папките пред себе си може да намерите едно съобщение за депутатите, членове на нашата комисия, което е разпратено от секретарята. В него накратко се казва какво се случи по време на нашата мисия. Имахме мисия на комисията до Дъблин, до 4 юни. Имате го на близки френски и немски. Този документ. Още няколко съобщения. Второто от тях е свързано с а, делегацията до Палет Егмон до 24 юни. Подготвяхме се за белгийското председателство. И накрая протоколът от заседанието на ЕПСКО, което се проведе между 7 и 9 юни 2010 година. По време на това заседание. Имаше дебати с господин Херман Вон Ромпой, председател на съвета и аз съм резюмирала този дебат. Още няколко неща, съвсем накратко. Искам да информирам членовете на комисията, че съвместното заседание, което трябваше да имаме с de l'atelier de présentation le 23 септември. С една друга комисия за едно заседание, което а, беше посветено или трябваше да бъде посветено на болничните майчинство. Трябва да кажа, че във Франция тогава се очаква стачка. Всъщност, извинява се председателя. Стачката е свързана с реформите на пенсионното дело, в пенсионното дело и за това би трябвало да отложим това заседание за дата към края на месеца. И в момента, в който ме информират, ще ви кажа точната дата. И накрая, след като гласувахме по доклада ЕРИ, на пленарното заседание миналата седмица, от името на всички ни. Писах на господин Милкен в съвета на ЕПСКО. Идеята беше да говорим за ангажимента на парламента към тази позиция. Искахме да й припомним каква беше атмосферата на нашето застание преди лятната пауза. Искахме позицията на парламента да бъде включена в становището на съвета, поне в най-общи линии. Работната група по ЕПСКО ще заседава утре и получих съобщение, че те са получили а, моето електронно съобщение, делегацията е информирана за позицията на парламента и ще видим дали бихме могли да проведем един наистина а, добър а, делови дебат. Това е всичко, що се отнася до съобщенията от страна на председателя. Четвърта точка А от дневния ред. е свързана с съвместната позиция, прията от съвета по отношение на регламент 987 от 2009 година за граждани на трети страни, които не са били част от приложното поле на този регламент поради своето гражданство. Докладчикът е, тогава беше госпожа Ламбърт. Имате ли нещо да кажете, госпожо Ламбърт, като докладчик? Благодаря, госпожо председател. Това е чисто и просто едно уведомление в официален формат е, за нашата позиция. По позицията на съвета има график за подаването му в е, парламента и уведомлението на парламента. Няколко думи за самия регламент искам да кажа. След това можете да помислите и по моите предложения. Вече съществува един регламент, който засяга трансграничната обмяна на информация и средства, свързани с социалните осигуровки, що се отнася до граждани на трети страни, които по законен път преминават от една страна в друга. Затова предложението ни е всъщност да актуализираме този текст, така както актуализирахме координацията на социалното осигуряване миналата година. На първо четене е, трябва да кажа, че дори преди него всъщност имаше консултации, промени се правното основание, позицията премина през първо четене в началото на годината. В рамките на целия пакет, който разгледаше парламента и направихме две предложения за промяна в предложението на Европейската комисия. Всъщност две клаузи искахме да включим, които те бяха отстранили, когато бяха направили прегледа, а съществуваха в първоначалния текст. Така че ние чисто и просто ги върнахме. Съветът е съгласен с тези две изменения, които направихме и голяма част от измененията, които се съдържат в позицията на съвета, са свързани с правното основание, което е 79 член 2б. Дания не участва в този механизъм свързан с граждани на трети страни, които преминават от една държава членка в друга, защото Дания не прилага това законодателство. Обединеното кралство, за съжаление, също реши да не участва а, в а, актуализирания вариант на законодателството. Той ще прилага а, старото, а пък Ирландия реши, че ще го прилага. Част от измененията в позицията на съвета всъщност отразяват настоящото състояние на нещата, което току-що описах и Отмяната на настоящия регламент е невъзможна поради това, тъй като Обединеното кралство иска да прилага а, предишното законодателство. Това по никакъв начин обаче не упростява прилагането на социалното осигуряване в трансграничен план, но така стоят нещата по-настоящем. Моята препоръка ще бъде следната. Ще има един доклад, с който аз ще изляза съвсем скоро и ще препоръчам да приемеме позицията на съвета. Благодаря. Благодаря. Euh, Може би някой от Испанското председателство, като участник в тройката, може да ни запознае с позицията на съвета. Благодаря, госпожо председател. Истина е, че не беше лесно да се стигне до обща позиция. Трябваше да променим правната база на договора и да преминем от гласуване с единодушие към квалифицирано мнозинство. На два пъти Съветът се опита да приеме този текст, но и в двата случая, за съжаление, поради това, че една държава членка от старите държави членки беше против, текста не беше прият. Сега, след като преминаваме към квалифицирано мнозинство, имаме други възможности. Идеята е да се приеме един регламент, който се базира на консенсус вътре в парламента и такава е била винаги нашата цел. Ние винаги сме поддържали контакти с Европейския парламент, за да сме сигурни, че работим на обща основа. Идеята беше да се приложи принципа на равното третиране към граждани на трети страни без ограничения и без дискриминация, когато става дума за изплащането на социални помощи. Когато става дума за делегация от регламент 859, приехме текст. Три гласуваха против, една страна се въздържа. Текстът е съвсем кратък. В него се казва, че регламента 883, новият регламент, ще се отнася и за граждани на трети страни. Тъй като ми дадохте думата, госпожо председател, имам една молба. От 1 май 2010 година Регламентът 883 е този, който се прилага. Преди това можеше да се прилага този текст и към граждани на трети страни. Докато се приеме този текст, трябваше да приложим друг е, инструмент по отношение на гражданите на третия страни. Затова аз искам да ви приканя да се приеме този текст, след като той бъде прият. Регламент 883 ще може да се прилага и за граждани на трети страни. Както каза госпожа Ламберт, ние включихме измененията, които бяха предложени от Европейския парламент. Обединеното кралство не прилага новия регламент и искам да кажа следното по този повод и да споделя личното ми мнение. Дори когато се говори за административни процедури, ще бъде много трудно една страна да прилага един регламент, а останалите страни друг регламент. От чисто административен, процедурен, чисто процедурна гледна точка това ще е трудно. Трябва да има сближаване между Обединеното кралство и останалите държави членки. Поне такава е моята позиция. Председателката, дали представителят на Европейската комисия е да каже нещо? Благодаря, госпожо председател. В съобщението, което беше представено на Европейския парламент, Европейската комисия подкрепи компромиса, постигнат в съвета. Общата позиция обхваща всички аспекти, съдържащи се в първоначалното предложение на комисията, плюс двете изменения на Европейския парламент, предложени на първо четене, както и някои изменения, целта на които е да се упростят и изяснят разпоредбите. Новият регламент ще се прилага към граждани на Европейския съюз. Важно е същите норми да се прилагат и по отношение на граждани на трети страни. Господин Саркас. благодаря ви много. Ще бъда кратък. От самото начало мисля, че е редно да кажем, че Европейският парламент е, високо оценява работата, свършена по време на Испанското председателство. Благодариме на Белгийското председателство. И двете председателства работиха усърдно, за да започне прилагането на този регламент и по отношение на граждани на трети страни, тъй като в момента тези граждани са дискриминирани. Искам да кажа на всички ви, както и на Джин Ламберт, че измененията на Европейския парламент бяха възприяти от съвета, съгласна е и Европейската комисия, така че колкото по-скоро се изготви доклада, толкова по-скоро ние ще дадем своето съгласие, ще дадем зелена светлина. Искам да повторя казаното от предишните оратори, че колкото по-рано стане това, толкова по-добре, тъй като се оформи голяма празнина. Председателката, госпожа Ламберт, искате ли да вземете първо госпожа Омен Райтен? Госпожа председател, аз съм един от авторите на изменението. Искам да се изясни следното. В новият законодателен акт в цяла Европа да няма изключения. за два конкретни случая. Ако постигнем това, мисля, че проблема ще бъде разрешен. Très bien. Madame Ламберт. Госпожа Ламберт. В отговор на въпроса на госпожа Оман Ройтман, доколкото разбирам, няма изменения, няма предвидени анекси. Резолюцията, прията от парламента, беше изцяло възприята. Парламентът гласува против каквито и да е било изключение. Това е позицията, която заехме. Такова е моето разбиране. Разбира се, аз ще проверя заедно с докладчиците в сянка всички тези аспекти, преди да преминем към гласуването в е, комисията. Председателката. Добре. Така приключваме по тази точка от дневния ред. И сега преминаваме към е, гласуване. Най-напред ще гласуваме по точка четвърта по позицията на Европейския парламент, по-скоро нашият принос да към тази позиция на парламента за проекто бюджета за 2011 година в вида, в който е изменен от съвета всички раздели. Bien. Alors, donc, comme je le disais à l'instant... Както каза преди малко, по точка 4 ще приемем нашата позиция по проекто бюджета за 2011 като се отчитат правомощите на нашата комисия. Първо ще гласуваме измененията, свързани с сумите. 040101. Първото изменение е 6300 на госпожа Бастус. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да направим проверка. Всички ли носят картите си за гласуване? Проверката е по 6301 на Режина Бастус. Моля, гласувайте. Всички ли си носят картите за гласуване? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Опитайте, като поставите и отново извадите картата си. madame morin ce que je vous propose c'est que je vais tenir compte de votre vote de manière manuelle là ça marche voilà. Ще отчета вашето гласуване, госпожо Мора. Прекратете гласуването. 16 за, 21 против. Отхвърля се. 63 хиляди. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-33, кой е за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. 6333. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 21 против, отхвърля се. Следващия ред е 6302, госпожа Бастус, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 6334, кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. Attention sur le fait que ça signifie que nous laissons, que nous n'avons. Искам само да ви обърна внимание, че това означава, че не сме че сме гласували против всички предложения за възстановяване този ред, т.е. за спазваме предложението на съвета с всички съкръщения на сумите, които се предлагат там. Аз нямах успех, нито пък моя колега. Сега ние подкрепяме бюджета на съвета. Опитахме се да възстановим сумите, които бяха урязани, но сега с това гласуване означава, че текстът на съвета е този, който остава. Искам само да поясня този факт. Шестдесет Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 6336. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6303, госпожа Басос. А всъщност трябва да проверим 6336. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 21 за, 16 против, Приема се с явно мнозинство. 6303 на Бастус. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 19 против, 18 за, отхвърля се 6304, отново на с кой е за? Против, въздържали се, приема се. 6337 за възстановяване на първоначалния текст на Европейската комисия. Извинете, това Предложение отпада, защото измене приехме 6304, т.е. 6337 не се гласува. И така преминаваме към изменение 6338 за възстановяване на проекта бюджета. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващото е на госпожа Фигурейдо. Кой е за, против, отхвърля се. 6307 на Фигуредо. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 6306 на Бастос. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 6339 отпада. Гласуваме 6308. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме коментара по това изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 6309. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Коментар към него. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. nous en venons sur l'information et la formation euh, des travailleurs. 6.3.11 на Фигурайдо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63.10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63 на 12 но докладчика. Кой е за? Против? Нека да направим електронна проверка по 63-12. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 18 против. Приема се. Гласуваме по текста. Кой е за? Против? Въздържали се? Същото мнозинство. Шестдесет и отпада. Гласуваме 63-13 на режим на Бастус. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Останалите без изменения отпадат. Гласуваме 63-44 за възстановяване на проекто бюджета. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63-45. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото изменение което трябва да гласуваме. 63.15 за пилотен проект мерки за запазване на заедостта, Кой е за? Координаторите се договориха по това изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 22 за, 16 против. Приема се. 63-16 също има съгласие на координаторите. Кой е за? Против? Въздържали се? Същото мнозинство. Приема се. 63-17. Отново за пилотен проект. Подкрепя се от координаторите. Кой е за, против? Въздържали се. Същото мнозинство. Приема се. Преминаваме към 6318. Пилотен проект Юрис Джоб. Кой е за? Против? Първо, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме коментара. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63-20. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63-19 на Бастос. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предлагам да гласуваме коментара, въпреки че няма да гласуваме по цифрата по 6320, тъй като се отнася по същия въпрос, по който гласувахме току-що. Моля да гласуваме коментара 6320 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към социална закрила и приобщаване 6322 на фигурейдо, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-47 на Берез, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме коментара, кой е за, против, въздържали се, приема се. 63-25 Фигурейдо, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 на Берес, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме бележките, които да бъдат добавени. Има три точки. Кой е за тези коментари? По 63-24 за, против, въздържали се. Приема се. Приехме ги анблок. Сега бюджетен ред в прогрес 63-27 на фигура 26 на за, против, въздържали се, отхвърля се 63-27 на Береско е за, против, въздържали се, приема се. Сега коментара, кой е за? против, въздържали се, приема се. 63-28 фигурейдо, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващия ред е на Берия 63-49, кой е за, против, въздържали се, приема се. Европейска фундация 63-50, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6351, кой е за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет кой е за, против, въздържали се, приема се. пилотен проект. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6353. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6330. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6331 на Хирш. Кой е за? Отново за пилотен проект. Този път за лицата пускащи рано училище. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? И така преминаваме към, към безопасно условие на труд за по-възрастните работници. 6332 изменението, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега за коментара. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващия бюджетен ред е, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 6357 от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6354 Развитие на човешките ресурси за, против, въздържали се, приема се. 6355 за професионално обучение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шестдесет за, против, въздържали се, приема се. Това беше по бележките и сумите. Ще гласуваме по проекто становището. Параграф 1. Изменение 3 на Берес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 5. НП иска разделно гласуване и молят докладчика да поясни какво се има предвид от втората част. Там се подчертава, че там е добавен един допълнителен коментар То става дума за конкретен бюджетен ред. Това е в съответствие с това, което гласувахме по бюджетните редове, както е в съответствие с доклада на господин Портас. Госпожа Моран от нашата комисия изготви становището на нашата комисия и подкрепихме тази бюджет, този бюджетен ред. Искам да подчертая каква е важността на втората част. И така, нека да гласуваме първа част. Подчертава се значението до пазар на труда. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За конкретната сума и с допълнението. Кой е за? Против? въздържали се. Електронна проверка. Струва ми се, че беше отвърлено. Нека да проверим втора част на пето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 16, 17 за, 19 против, 2 въздържали се. Втора част се отхвърля. След трети параграф е шесто изменение на Фигурейдо. С устно изменение на Первенш Берес. То беше прието от автора. Кой е за, против? Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Електронна проверка по изменение 6. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 19 за, 19 против. Отхвърля се. Параграф 4, седмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пети параграф, изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6. Девето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6а. Изменение 10. Кой е за? против, въздържали се, електронна проверка. По десето изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 9 за, 16 против, 11 въздържали се, отхвърля се. Параграф 7а, 11 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 8, 12 изменение на, на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13 изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим електронно по изменение 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 20 за, 18 против. Приема се. 14 на Хърш. Кой е за, против? Въздържали се. Отхвърля се. Прием бил точка А. Кой е за, против? Въздържали се. Приема се. ЦА нов Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме проекто становището с измененията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 35 за, 2 въздържали се. Проекто становището по бюджета е прието. Нека продължим сега с пета точка по нашия дневен ред. Следва гласуване по писмото, което нашата комисия написа на тема Европейски фонд за приспособяване към глобализацията случая е Ленък, представен от датското правителство. Гласуваме по това първо писмо. За, против, задържали се. Приема се. От нас бе поискано да гласуваме по групата Данфас. Предложение от датското правителство за това писмо, против, въздържали се, приема се. И сега последното ни гласуване ще бъде за случая по текстила от Галисия, отново в сферата на Европейския фонд за приспособяване внесено от Испанското правителство. Първоначалното писмо, което бе раздадене, съдържаше една грешка. Погледнете третия абзац в първоначалния вариант на текста. Той не е заличен. И всъщност четвъртия параграф трябва да е в оригинала, в който се появява в писмото. Моля да погледнете документите си. Там трябва да се съдържа коригирания вариант на това писмо. Ако нямате коментари, ако няма някакви трудности, ще гласуваме новия вариант. По първия параграф всъщност се приема предложението на комисията. Вторият приветства мобилността, подкрепата за мобилността. Става дума за географската мобилност. В трети параграф се изразява интерес по отношение на подкрепата за по-добър баланс на работата и качеството на живот, т.е финансова подкрепа в размер на 400 евро. След това се изразява съжаление. за обучението, мерките за преквалификацията и така нататък. Съгласни ли сте или има проблем? Нека гласуваме сега в писмото. За кой е против? Въздържали се? Приема се. И с това приключихме гласуването. Нека веднага продължим с осма точка. Осма точка е разглеждане на проекто становище, което подготвяме за комисията ИМКО по прилагането на директивата за услугите. Евелин Гепхарт е докладчик е, от ИМКО и Жан-Лук Бенамиес е всъщност съставителя. Благодаря. Това е втора част от директивата за услугите. Доста дискусии се проведоха по темата тук в Европейския парламент с госпожа Гебхарт. Тя разработи компромис. Нещата са доста ясни, въпреки че има държави, които все още не са определили прерогативите си по директивата за услугите. Това становище, което подготвим, е доста кратко. В парламента разполагаме с ограничен брой редове за първи вариант. Доста е кратък този вариант. Мисля, че вътрешният пазар за услуги трябва да се развие но в рамките на 10 години смятам, че директивата би имала положително отражение по създаването на работни места и подобряване на качеството, а също така и сигурността на предоставените услуги. Това е съществен елемент на директивата, по-скоро на доклада за директивата и за това как е а, подготвена тази директива и какво се предлага в нея. Съвсем накратко сега. А, тъй като директивата е одобрена, но след това бе прияти договора от Лисабон. Затова няма да преглеждам всички членове. Ще се спра на 3, 9, 14, протокол 26 и допълнителните коментари по отношение на приемането на директивата за услугите. Бяха отделени определени приложни полета, някои услуги от общ интерес, като тези в социалната сфера, здравеопазването, повечето от тези услуги са обхванати всъщност, но не е приложима спрямо трудовото право и законодателството, вътрешното право на държавите членки в областта на социалното осигуряване. Така че това са основните параграфи, това, което все още ни липсва в Европейския съюз, според мен е директива, която действително да очертае съдържанието на услугите от общ интерес, какво може да се финансира, какво не, кои от тях са свързани с економиката, кои с социалните права, кои са свързани с правата на гражданите на държавите членки. Също така една точка за връзка да има. Това е необходимо, за да може да се постигне либерализация на определени услуги по член 1.50 от договора. Би трябвало да предложим периодична декларация за прилагането на тази директива с оглед на количеството и качеството. С две думи чака ни много работа и ние разчитаме на компромиса както бе показано от госпожа Гебхарт. Ще се постараем да постигнем този компромис и компромиса, който бе постигнат преди няколко години, да бъде усъвършенстван, като четем и действащите прерогативи, като имаме предвид, че трябва да се създадат работни места и да се обгрижва потребителя. Благодаря на докладчика за отлично подготвения документ. Много добро проекто становище е подготвил. Така или иначе имам няколко бележки. Моята група ще внесе някои изменения по проекто становището. Все пак е, това е една изключително деликатна тема и по точка 4 е, докладчика казва, че е необходимо да се внесе повече яснота за приложното поле на директивата. Трябва да имаме предвид какво е действителното положение в някои държави член, членки с оглед на прилагането на тази директива. Не всички държави всъщност прилагат директивата, затова си струва да се добави, че 12 държави членки все още не прилагат директивата а, изцяло. Това е неприемливо за гражданите в тези 12 държави членки тъй като пък в другите държави тя се прилага и е транспонирана. И има страни, които изостават и трябва да наваксат. По пети член а, също имам бележка. Всички държави членки би трябвало да имат една точка за връзка за предоставяне на отговори, когато гражданите задават въпроси и смятам, че нашата комисия трябва редовно да съставя доклад. за това. според мен трябва да подсилим този текст. Трябва да се каже, че е необходимо да има годишен доклад в който да се прави а, обзор на положението във всичките 27 държави, за да можем да направим съпоставка. Благодаря, казва председателя. Благодаря. За това, че има превод на датски. Аз следя това досие изключително внимателно. Преди да стана депутат в Европейския парламент, а, се водеше един ожесточен дебат сред младите хора по директивата за услугите и как тя би се отразила на тях. Така че следя много отблизо а, този дебат за прилагането на директивата и не толкова нейното съдържание. Според мен е, този проект документ е отличен, той е много ясен а, по отношение на съдържанието и из, изискванията. Ще получи подкрепа по редица точки. Аз представлявам комисията и по заедостта, и ИМКО. И смятам, че би трябвало да се проследи от нашата комисия какви ще са последиците за работните места, а това не е отбелязано в доклада. Може да не бъде обърнато достатъчно внимание на този проблем при прилагането на директивата и действителният проблем всъщност е, би бил свързан с командированите работници, там където имаме трансгранични договори. Те също трябва да бъдат обхванати от директивата. Това липсва в текст. На второ място, както вече каза работната група, налага се да сме малко по-строги в точка 5. Там ние казваме, не, по-скоро шеста точка – там се говори за съставането на доклади за прилагането на директивата. Също смятаме, че трябва да има годишен доклад за последиците от прилагането на директивата. В четвърта точка съзирам също проблем. Там говорим за социални услуги от общ интерес. Не мога да разбера какво цели докладчика. Малко е сложно – но ме притеснява формулировката. Мисля, че господин Барния наблегна на волята за изграждане на единен пазар за социалните услуги. И не съм убеден, убедена какво конкретно ще предложи. Очевидно въпросът е доста деликатен по отношение на конкуренцията. Вие предлагате едно определение, което може да се окаже полезно, но може да е проблематично на европейско равнище, да се окаже твърде ограничително в някои от държавите членки ако включим социалните услуги от общ интерес. Съгласна съм с цялостния замисъл. Сложен е този въпрос и ще трябва да изчакаме да видим какво ще предложи комисията. На първо място трябва да включим командированите командированата работна ръка. Това не е решено. Необходимо е да направим по-цялостна оценка на последиците, на въздействието и също така по четвърта точка да помислим за социалните услуги от общ интерес. Зелените биха искали там формулировката да се прецизира и на последно място комисията ИМКО трябва да има силна позиция. А ние също, тъй като според мен, ИМКО не обръща достатъчно внимание на економическите аспекти. Не в степента, в която ние бихме искали, а трябва да се отчете това въздействие на заетите лица. Госпожа Аркин, Харкин и господин Дероса. На първо място благодаря на докладчика за чудесно свършената работа по това становище. Общия коментар, който ще направя, е, че може би трябва малко по-положително оценка да дадем на директивата. Да, необходимо ни е тази директива да бъде прилагена в нейната цялост. 12 държави членки това не е така. Това трябва да го имаме предвид. Сегашната криза. Що се отнася до до втора точка. Съгласна съм за препратката към Лисабонския договор. А, съгласна съм с направените коментари по всички тези точки. Освен това се говори за някои въпроси, които трябва да бъдат изяснени, като приложното поле на директивата, например. А, прежеговорившата очерта някои от тях. Трябва да имаме ясна представа какво има предвид комисара Бърние и какво да, трябва да е съдържанието на останалата част от ам, този параграф. И освен това отбелязвам коментара, направен от колегата от Зелените, за това, че някои от определенията могат да се окажат проблематични. Формулировката отново трябва да бъде изключително прецизна. По пета точка за една, едината точка за връзка. Наскоро получих информация. Това е един доклад от съвета по конкуренцията. Много държави не са създали а, такива а, органи и е хубаво да бъде отбелязано, че е тяхно задължение да намерят решение на този въпрос, за да защитават правата на работниците. И на последно място, шеста точка. Съгласна съм, че трябва да огледаме нещата и от количествена и качествена гледна точка. Сто се отнася до заетостта, миналата седмица в парламента обсъждахме директивата за услугите и предложенията от комисаря Бърние. В общи линии подкрепяме това становище, но са необходимо някакви незначителни промени по него. Okay, thank you very much. Благодаря много. Опитах се да избегна повторение на вече наказаното и искам да се съсредоточа най-вече по четвърта точка. Не бива да забравяме, че директивата за услугите в известен смисъл е кръгален камък за този парламент, защото парламентът наложи своето становище по същината на единния пазар в вижданията на комисията. Комисията искаше да въведе идеята за страна на происход, парламентът е, изказа противно мнение и в крайна сметка това бе договорено е, благодарение на изключителните усилия на госпожа Гепхарт, която изигра важна роля. Искам да посоча това, защото не бива да забравяме, че областите, които бяха изключени, са всъщност а, области, а, в които гражданите имат своите въпросителни и а, в Европейския съюз не бива основна движеща сила да е само пазара. Това е свързано и с въпроса за прилагането на директивата и как именно се върши това в различните държави членки. В 12 държави членки тя не се прилага и на практика ние нямаме представа как стоят нещата. На практика, по четвърта точка един доклад за тази комисия бе подготвен за бъдещето на социалните услуги. Аз участвах в това съставяне и надявам се към края на годината ще имаме дебат. Но Белгийското председателство организира един форум през януари за социалните а, услуги, всъщност в края на октомври и а, може да се окаже, че това е един форум, на който ще определим приоритетите за бъдеще. Изключително важно е да имаме предвид, че откакто тази директива беше одобрена, ние сме ратифицирали Лисабонския договор. От това стана във всички държави членки. И това становище включва и член 14, свързан с сформирането или с разработването на правни разпоредби по а, въпроси от общ економически интерес. И във връзка с четвърта точка пак искам да посоча, че а, директивата определя обхвата на регламентите. Всъщност там трябва да се внесе една поправка. Но за да бъде одобрен е, регламента, както вече е, казах, е, не е нужно да бъде ограничавано, но по което ще се договорят съвета и парламента. Държавите членки няма да бъдат ограничавани, тъй като те си имат определена роля, отредена с договора по отношение на услугите от общ характер. Но трябва да има една рамка, която балансира пазарните сили и социалните цели, както е по член 9 и в протокола. Протокол 26. И разбира се, хартата на основните права. Това са правата на гражданите и тяхното право на услуги от общ характер. Отбелязвам всичко това, защото приноса на парламента е много важен. Парламента има значителни постижения от преди няколко години и не бива да забравяме, че тези области, които тук са изключени, бяха изключени именно бяха изключени, защото и гражданите имат определени а, притеснения за уважаването на тяхните социални права. Положението се подобри с течение на годините и този парламент и всички парламенти всъщност са ратифицирали договора, като имат предвид социалните измерения по член 9 в действията и решенията и политиките на Европейския съюз. С две думи създава се една различна перспектива, различна от онази, която имахме а, преди приемането на Лисабонския договор и прилагането на директивата. И на последно място. Една от инициативите, която е предприята във връзка с тези а, услуги от а, общ характер – е да се насърчи а, дебата по време на пленарното заседание през септември, да се задават въпроси на комисаря Андор за създаване на една мултидисциплинарна целева група, която да се съсредочи върху въпросите за социалната корпоративна отговорност, да се намери някаква пресечна точка, помирение да бъде постигнато по тези въпроси а, предвид ясните постановки за единния пазар в договора и загрежеността, която проявяват различни местни а, органи. В много случаи това са различни взаимни фондове, държавни агенции и други органи, които предоставят такива услуги от общ характер, които са и економически, и неекономически, и социални. Така че трябва да се намери някакъв механизъм, който да разреши конфликта, който съществува в тази сфера. И ако вие имате някакво влияние в своите групи и успеете да наложите тази тема в дневния ред на разискването следващата седмица би било добре. Ще ви изпратя копия от материалите. Благодаря. И аз благодаря, госпожа Фигерайдо има думата. Е, е, е, благодаря. Що се отнася до темата, която обсъждаме в момента, трябва да кажа, че аз лично не съм сигурна дали забавянето на прилагането в 12 държави членки трябва да се разглежда като нещо негативно. Напротив, дори може би това е нещо положително, защото и които имат много сложна економическа, социална ситуация, при които Либерализацията, която позволява тази директива, би влушила положението на пазара на труда и въпросите свързани с заетостта. Така че аз имам определени съмнения дали е, начина по който разглеждаме ситуацията, що се отнася до прилагането на тази директива в 12 държави членки, е, трябва да бъде разглеждана. Това пък означава, че трябва да имаме една съвсем ясна картина за причините на държавите членки да не я прилагат. Така че необходимо е, е оценка на въздействието, за да видим там, където се прилага тази директива, какво е нейното въздействие. Е, смятам, че Ситуацията е различна в отделните държави членки, в зависимост от социално-економическото им положение. Впечатлението ми е, че оценката в някои държави членки би била много негативна, независимо от всички изменения, които направи парламента. имайки предвид всички становища, които се чуха от демонстраторите извън сградата на парламента в Страсбург, аз лично се безпокоя за някои от по-сложните моменти, например за приложното поле на директивата. Според мен могат да възникнат проблеми, в някои сфери. Затова се и съмнявам а, дали докладчикът достатъчно добре се е подготвил по този въпрос. И в заключение, а, добре е да имаме едно хубаво, солидно изследване за това какво се е случило в отделните държави членки, където се прилага директивата, за да можем да изготвим едно становище или да преработим това по отношение на директивата и нейното приложено поле. Благодаря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 което се прилага в държавите членки, говорим за оценка на качеството и количеството на работните места в държавите членки. Необходимо ни е обаче едно предварителна оценка, защото социално-економическото положение е много различно а, от това, а, в което се намираме сега, до онова, а, когато е била изготвена директивата в миналото. Що се отнася до подаването на предложение за изменения? Даден е 24 септември като крайен срок, а на 29 септември ще има един семинар, който ще се занимае точно с прилагането на директивата в отделните държави членки. Това независим семинар и комисията ИМКО, която го организира, ще използва анализа, и си мисля дали нашата комисия не трябва да отложи крайния срок за внасяне на изменения, за да може първо да чуем какво ще се каже на този семинар. Благодаря. Аз искам да кажа три неща. Първо, благодаря на докладчика за предложенията. Знаем какви са ограниченията за всеки един докладчик, който изготвя доклад. Винаги има сложни дебати. След това е много трудно да се изготви доклада, който да бъде достатъчно изчерпателен, да включва всички становища, но съвсем накратичко по първа точка. Първо се прави анализ на директивата и нейното положително въздействие по отношение на създаването на работни места. Мисля си, че не трябва така пряко да казваме нещата. Добре е Разбира се, да се създават работни места, каквито и да са те. И може би обаче трябва да се опитаме да изготвиме ние изисквания към а, тези а, работни места, така че те да отговарят на изискванията на Международната организация на труда за а, едни а, достатъчно добри работни места, защото не искаме да създаваме социален дъмпинг – или пък да се създават временни работни места. Ние сме против това и сме го записали в други документи. За това си мисля, че е добре да споменем качествени работни места, които отговарят на изискванията на МОД. Освен това, мисля, че трябва да заявим, че положителното въздействие, що се отнася до създаването на точно такива работни места, означава да се отговори на определени условия, а те са записани и в а, директивата, а останалата част от тях, а, тъй като тези а, записани изисквания са изчерпателни, зависят от законодателството на държавите членки. Та, да, разглеждайки всичко това, можем вече наистина да си дадем сметка какво е положението по-настоящем. И накрая, в становището мисля, че трябва да споменем подновяването на те за директивата за командированите работници. Това би било част от цялостното прилагане на тази директива, поне според повечето от нас. Така поне мисля аз. Иска ли някой друг да вземе думата? Не. Тогава давам думата на госпожа Мартин Прат от името на комисията. Искате ли да кажете нещо? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, just uh, first of all to... Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за тази възможност. Комисията изрази своето становище. Искам да благодаря на докладчика, господин Бен Бенамиас. За нас е много важно да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и по-специално на вашата комисия, за да продължим да оказваме натиск върху държавите членки по отношение на прилагането на директивата за услугите. Надявам се зад гърба ни да са останали сложните преговори, те наистина бяха такива. Имаме резултат пред нас и това е един правен инструмент, който, ако бъде прилаган надлежно от държавите членки, ще окаже ползотворно въздействие върху малките и средни предприятия, както и е, заедостта, което е наистина необходимо по-настоящем. Запознати сте с цифрите, знаете, че е, 70% от БВП идва от услуги, а 70% от работните места са в сектора на услугите в Европейския съюз. Също така знаете, че последните няколко години тенденцията беше секторът от, на услугите да бъде един нетен център на създаване на работни места в Европейския съюз. Така че това е секторът, който като не разглеждаме строителството, е секторът, който може да се окаже, че може би не е така силно повлиян от кризата. Надявам се по този начин да постигнем един пълен потенциал на вътрешния пазар за услугите. Отново казвам, става дума за малките средни предприятия и за гражданите, които получават тези услуги и работят в този сектор. Мнозина от вас изразиха безпокойство по отношение е, прилагането на директивата по настоящем. И докладчикът го заяви, и господин Кристенсен, госпожа Харкин, господин Деровса говори по този въпрос. Бих искала да дам актуализирана информация за това как стоят нещата. Защото смятам, че те са се подобрили, що се отнася до прилагането на директивата. Отчасти или до голяма степен смятам, че това се дължи на факта, че комисията продължи да оказва своя натиск. Съветът или по-специално съветът за конкурентно способност продължиха със своя натиск. Вие също оказвате своето въздействие върху държавите членки и има напредък. Ако разглеждаме нещата така както изглеждате днес, говори се от вас за 12 държави членки, които не прилагат директивата. Това не е вярно. Тя е сложна директива и е нещо като директива пакет. Нека да ви кажа по основните части на директивата какво се прави. Държавите членки трябваше да прилагат хоризонтално законодателство, за да може да изградат своята рамка за прилагане на директивата. Те го правят закон по закон. 25 от тях са завършили работата си, т.е. останали са две държави членки, при които все още законодателството е висящо. Извинете, трябва да се поправя. 24 са държавите членки, казва орателката. И има три държави членки, при които има забавяне. Що се отнася до промените, които трябва да се направят не само в хоризонталното законодателство, но и що се отнася до премахване на бариери, упростяване на съществуващото законодателство. Работата е почти завършена в 21 от 27-те държави членки. Ако помислите за огромното количество работа в държавите членки, трябва да кажа, че над 100 законодателни а, текста бяха засегнати в някои държави членки, така че това е огромна работа. По никакъв начин това не е извинение. Държав... Комисията продължава да оказва своето въздействие и се надявам с продължителните ни усилия да постигнем ясни резултати. Същото се отнася и за точките за контакт. Един амбициозен проект за единно място за контакт за всички държави членки. Крайна сметка Става дума за едни центрове за електронно управление, електронно правителство, където гражданите не само ще получават информация, но ще могат да завършват различни административни процедури. Първото поколение на тези центрове вече съществуват в 22 от 27-те държави членки. Сега, по никакъв начин комисията не казва работата е завършена, всичко е чудесно. Не, продължаваме да оказваме натиск за подобряване на работата, за завършване включване на тези центрове и разчитаме и на вашата подкрепа. Важно е да кажем обаче, че работата, извършена от държавите членки по тази директива, не може да бъде определена като неважна. Още нещо. По отношение на прилагането, трябва да кажа, че имаше много малък така дребен а, дебат по отношение на приложното поле на директивата за услугите. Държавите членки приеха това приложено поле, националните парламенти го обсъдиха. Имаше много малко проблеми, свързани с приложното поле на тази директива за услугите. Сега по два конкретни въпроса, които се повдигат в доклада на господин Бенамиас. Единния контакт и разширяване на информацията, която те предоставят към други въпроси. Съгласни сме с позицията на докладчика и когато се създадат тези центрове, тогава чисто правно ще можем да видим дали може да бъде задължително или не да се подава такава разнообразна информация. Държавите членки няма да подават информация на търговските дружества, за да се разшири тяхната работа и тогава ще трябва да дадат въпроси, да предоставят информация по въпроси, които не са свързани само с тази директива за услугите. И предполагам, че държавите членки няма да кажат няма да го правим. От една страна ще ви дам един пример. Директивата за услугите не е свързана с данъчното облагане. И за да започнеш да работиш, винаги трябва да имаш номер по, е, по или сметка по ДДС. Надяваме се тези центрове за електронно управление в държавите членки да започнат също да работят и по този въпрос, независимо, че той не е свързан с директивата за услугите. Да. Все повече информация ще бъде предоставена от тези контактни точки или центрове с тяхното разрастване. Въздействието върху заетостта и качествените работни места – Това е важен въпрос, който трябва да обмислим. Но има нещо, което не бива да забравяме. Трябва да оставим време за структурните промени, които ще протекат в държавите членки. Това обикновено става и посредством законодателство, за да може нещата да стигнат до реалната економика. Тоест, между промяната в законодателството и въздействието в действителността върху а, реалната економика, знаете, че преминава, минава доста време, защото не се променят само правилата и менталитета трябва да се промени, начина по който се работи. Така че трябва да вземем предвид това, че законодателните промени не водят до преки промени не, незабавно, така че е необходимо, както казах, да оставим малко време по този въпрос. Нашите служби са готови да предложат информация, актуализирана информация по прилагането на директивата. Публикуваме тази информация и тази, която е свързана с съвета нашата конкурентоспособност. До края на годината ще актуализираме информацията, но ако междувременно имате нужда от някаква информация по конкретна тема или по конкретна държава, ние ще ви я предоставим, когато тя ви е необходима. Благодаря. Благодаря, казва и председателката. Никой друг не иска думата. Не, госпожа Харкин иска думата. Благодаря съвсем накратичко и слушах становището на комисията е, и дамата от комисията говори за това, че в 24 държави вече е приключило изготвянето на законодателни актове, а ние говорихме за 12, в които това не е станало. Защо? Ами защото документите, които аз разполагам, са от е, съвета за конкурентоспособност от 2009 година. И за това наистина трябва да кажа, че е необходимо да се предостави най-актуализираната информация за да може да работим по нея. Сега не знам какви са крайните срокове, но искам да подкрепя казаното от колегата за това изслушване в края на месеца. Там може би ще получим най-прясна информация по този въпрос и за това подкрепям предложението на колегата. Разбира се, искам да видя какво ще каже госпожа председателката. Докладчикът има думата, казва председателката. Мен ли споменахте? Не ви чух. Добре. Искам да благодаря на всички, които изразиха своите становища. Госпожо председател, Вие самата го казахте, дори да можем да добавяме още текстове и така нататък. Знаем колко е голяма тази директива, има много доклади по собствена инициатива. Това би се разраснало е, в огромна степен. И слушвайки различните становища, не смятам, че има голям разнобой между тях и аз мога да работя много прагматично с всичко казано. Нашата комисия няма да върши работата на госпожа Гебхарт. Не можем да сложим всичко в нашето становище, становището на комисията по заедостта. Не знам колко е голям документ, с който трябва да изготвим, но макар че ще да бъде полезно да зная. И слушах всички, и слушах и становището на Европейската комисия призова се Европейската комисия, призова Европейската комисия парламента да й помогне, аз пък призовавам комисията да помогне на парламента. Ние постоянно от различни групи парламента получаваме искания по четвърта точка, например. Говори се за това, че искаме подкрепа. Аз съм готов да помогна на Европейската комисия, ако комисията е готова да ни помогне. Разбирам, че Европейската комисия работи по този въпрос, държавните правителствени ръководители също работят по това и когато казвате няма много проблеми, аз казвам не, не е така. Има много корпорации, които все още не знаят дали попадат в приложното поле на директивата на услугите. Например, различни фирми, които занимават с здравни услуги, с социални услуги, на тях явно не им е ясно. Има нужда от много пояснения, госпожо председател. Смятам, че по първа точка можем да добавим, че не говорим за каквито и да е работни места. Да, говорим за а, работни места, които отговарят на определени критерии за качество. Да, можем да го добавим, макар че не знам точно как да го формулираме. Госпожа Фигрейдо си тръгна, но съм съгласен с нея. Зная, че има държави членки, които изоставят, но не знам дали това се дължи на някакъв социален натиск. Може би се дължи на това колко е сложно да се транспонират в националното законодателство всички тези разпоредби. Колегата от комисията заяви, че от последния доклад нещата наистина са се подобрили, има напредък. Това е един доклада, който скоро получихме. Един от следващите оратори говори и по първата точка, свързан с командироването на работници. Нещата са се преместили в друга директива, дори тя да не е пряко свързана с тази, тя все пак има допирни точки с нея има сходни проблеми. Когато говорим за объркване, ето точно това е проблема тук. Какво означава услуга от общ интерес и то услуга, която не е с економически характер? Съгласен съм, господин Дероса, с вас. Говорите за, говорим за а, взаимоспомагателни дружества, за кооперативи. Те могат да бъдат включени в приложеното поле. И виждаме колко е сложна тази тематика. Надявам се да можем да направим нещо по въпроса, защото се намира в пазарна економика и то е една социална пазарна економика в Европейския съюз. Трябва да се опитаме е, и в бъдеще да продължим да съчетаваме тези два елемента. Европейската комисия заяви, че финансовия сектор оказва своето въздействие върху услугите, но в крайна сметка голяма част от тях са запазили своя обхват. Е, но, що се отнася до кооперациите, кооперативите, взаимоспомагателните дружества, е, трябва да кажа, че тези, които не са засегнати от кризата, са по-традиционните части на пазара и економиката, както и по-абстрактните сектори. Е, с удоволствие ще работя с всички ви. Повтарям, по време на предишния ни мандат, е, пък и сега, е, Надявам се да помогнем на госпожа Гебхарт да подобри документа, за да може парламента да подпомогне развитието на едно законодателство, което да предоставя качествени работни места на европейската економика. Благодаря на докладчика и сега да погледна крайните срокове. Трябва да включим нещата така, че да е, излезем със становище преди гласуването в комисията ИМКО. Те ще гласуват на 30 ноември, така че в нашата комисия ние трябва да гласуваме на 8 или 9 ноември. И това от своя страна пък означава, че трябва да следваме следните срокове. 23 септември, крайен срок за внасяне на измененията 12 часа на обяд. Тези изменения ще ги разгледаме на 25 и 26 октомври и след това ще гласуваме на 8 или 9 ноември. И така приключваме с тази точка от дневния ред и стигаме до десета точка от дневния ред свързана с Зелената книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи. А, НП. Може ли да осигурите докладчика, за да говорите по тази тема? Защото бих искал да й дам думата първо, но тъй като я е няма, ще дам думата веднага на господин Фишер, който ще направи представене на Зелената книга от името на Европейската комисия. След това ще изслушаме представителя на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Господин Фишер. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря, че ми предоставяте възможност да представя зелената книга пред вашата комисия. Това е важен документ за Европейската комисия и ние се надяваме, че с него ще се улеснят разискванията относно бъдещето на пенсионните системи. Сега ще премина на английски, защото бележките ми са на английски, но мога да отговарям на въпроси зададени и на други езици. Искам да припомня представението е направено от председателя на комисията пред Европейския парламент. В речта му за състоянието на Съюза преди няколко дни, където беше подчертана важността на пенсионните системи за Европейската комисия и работната програма за 2011 ще предвижи повече предложения за политиката за гарантиране адекватността, устойчивостта и сигурността на европейските пенсионни е, системи в своето представене пред Европейския парламент през септември миналата година. Председателят на Европейската комисия също подчерта важността на пенсионната политика. Зелената книга е стъпка към доразвиването на тези оперативни идеи по какъв начин европейските пенсионни системи да бъдат превърнати в по-адекватни, устойчиви и сигурни. Така че тази зелена книга сама по себе си не съдържа предложения за политиката, тя по-скоро поставя въпроси. На второ място, председателят искаше от нас с този документ да преодолеем начина, по който се обсъждат пенсиите на европейско ниво или в рамките на Европейската комисия и всеки да разглежда пенсиите от своята призма и в съответствие със своите отговорности. Това, което пропуснахме, е да разгледаме пенсиите като такива, като обещание на държавите членки към техните граждани и какво е необходимо, за да бъде изпълнено това обещание. Затова тази зелена книга се надяваме да постигне успех в прилагането на един холистичен подход, т.е. един цялостен подход – при който се разглеждат различните европейски инструменти, с които разполагаме, като се отчитат е, нуждите за адекватност, устойчивост и сигурност. Председателят на Европейската комисия поиска от мен е, и от комисаря Андор, заедно с господин Барния, господин Рейн, да подготвим този документ. Разбира се, има и други комисари, които имат правомощия в сферата на пенсионната политика, но това са основните комисари, които се занимават с групите. Те формират групата по пенсионното осигуряване. Разбира се, останалите комисари също могат да дадат своя принос. Надяваме се, че, че ще се умеем да, се, да създадем този холистичен цялостен подход и че ще можем да ви представим основните моменти, които са залегнали в този документ. В първата част е, ние даваме предисторията и тенденциите в пенсионното осигуряване към момента, трудностите, пред които са изправени тези системи. И можем да откроим няколко неща. На първо място история, историята, т.е. миналите периоди Знаем, че продължителността на е, живота е нараснала. Средната възраст е, на напускане на пазара на труда. Имам предвид е, в реално кога хората напускат пазара на труда и се пенсионират. Знаем, че продължителността на живота е нараснала 5-7 години, а възрастта за пенсиониране е намаляла с същия брой години. Затова е необходимо да се коригира тази тенденция. На второ място, както беше очертано, е, че има засилен демографски тенденции. Самия парламент е, изготви много документи през следващите години. Трябва да се види връзката между пенсионирането и продължителността на живота. В някои държави членки могат да бъдат постигнати значителни ползи чрез удължаването на възрастта за пенсиониране. Застаряването на населението се превръща в реален проблем. Финансовата а, криза послужи като аларма първо за капиталовите а, системи. Хората отдавна мислеха, че това е пътят а, за излизане от натиска, под който са вложени европейските пенсионни системи, но финансовата криза показа, че нещата не са толкова прости. Капиталовите схеми всъщност изпитват същите трудности, каквито останалите пенсионни, пенсионни схеми. Поставят се също и доста въпроси, свързани с сигурността, които следва да бъдат вземани предвид. Економическата криза постави също под въпрос и разходно-покривните системи. Не, че те не могат да предложат нужното осигуряване, но че в дългосрочна перспектива те изпитват също трудности Това са основните тенденции, които откроихме в Зелената книга. Искам също да подчертая, особено пред вашата комисия, какво се случи с реформите. Редица държави членки извършиха реформи, насочени към по-добра устойчивост на системите, като се отчита застаряването на работната сила. Но трябва да видим, че тези реформи се отразяват и и на а, доходите, които се получават при пенсиониране. Реформите водят до ситуация, при която за определен брой години а, на вноски към пенсионна схема и при отчитане на пенсионната възраст е стигнал до значително намаляване на доходите при пенсиониране, Тоест има проблем с адекватността на пенсиите. И това е въпрос, на който обръщаме внимание в Зелената книга. Ние разглеждаме всички елементи в тяхната цялост. Ако няма устойчивост, ако имаме система, която е адекватна, но не е устойчива, тя няма да може да просъществува. Трябва да разгледаме конкретно каква е реалността в пенсионните системи на държавите членки и една устойчива система, която обаче гарантира много ниски доходи на пенсионерите, не може да се изчита за добър вариант. от самото начало трябва да се поставя една, да се създаде една адекватна система, която да осигурява адекватни доходи. Тези аспекти също са очертани в Зелената книга. Нека сега да разгледам въпросите, които поставяме в Зелената книга за управлението на европейската пенсионна политика. Аз ще се върна към края на този въпрос. Други въпроси могат да бъдат групирани в три основни теми. Първите четири въпроси се отнасят до стратегическите аспекти на пенсионната политика. Това са а, въпроси, които не са от компетенциите на Европейския съюз, те са по-скоро в компетенциите на държавите членки. Но когато разглеждаме тези четири стратегически въпроси, ние подчертаваме не само каква е политиката, която искаме да следваме, но и по какъв начин може да се даде принос. Аз присъствах в Лиеж на една конференция, организирана от Белгийското председателство. По първия въпрос, свързан с ролята на Европейския съюз относно адекватността, беше подчертано, че някои принципи на Европейския съюз или стандарти за адекватни пенсии трябва да съществуват. Също трябва да се подчертаят кои са минималните изисквания. Разбира се, системите в отделните държави членки се различават една от друга в значителна степен. И така ние поставяме този въпрос, свързан с политиката от една страна и по какъв начин Европейския съюз може да допринесе за нейното прилагане. Въпросът за устойчивостта също се разглежда в двата му аспекта и също да се отчита времето прикарано а, на пазара на труда също да има полуавтоматични механизми за корекции, промени в пенсионната възраст и Последният общ въпрос е да се свържи въпроса с заетостта. Европейската комисия знае, че промяна в законодателството на пенсионното осигуряване е нещо важно. То дава нужния сигнал на работодателите, на работниците, на обществото, но не е достатъчно. Пенсионната политика трябва да бъде съчетана с съответна политика на заетост. И подчертават се редица аспекти, свързани с качеството на работа, с внасянето на нужните корекции, свързани с това колко време човек е на пазара на труда и прочие. Има и други сфери, в които Европейската комисия поставя въпроси. Втората сфера се, свързва, се отнася до мобилността. Разглеждаме този въпрос в два аспекта. От една страна мобилност на пенсионните фондове – за да бъдат те в подкрепа на мобилността на хората. За да имат на разположение пенсионни системи, които са трансгранични. Това поставя и въпроса за нужното регламентиране. И вторият въпрос, който сигурно е по-познат на вашата комисия, е по какъв начин да се гарантира мобилността на пенсионните права при движението на хората. В този контекст ние също очакваме да получим съвети по време на консултациите, как да мобилизираме директивата за прехвърляемостта на пенсионните права. Зная, че вашата комисия обръща особено внимание на този въпрос, тази комисия, както и парламента като цяло, даде индикации. За съжаление обаче нямаше особен напредък в съвета. Тоест, Зелената книга поставя въпроси в тази област. И на следващо място се разглеждат въпроси, свързани с сигурността на пенсиите. Тук се отчитат голяма степен на опитът в контекста на финансовата криза. Аз няма да се спирам на всички конкретни въпроси, които бяха поставени в тази връзка. Само ще маркирам някои неща. На първо място имаме различни пенсионни системи, капиталови пенсионни системи. Някои от тях са регулирани на равнище Европейския съюз, някои изобщо не са регламентирани, други са частично регламентирани. Въпросът е дали да има повече хармонизация, дали да има по-систематично регулиране на различните пенсионни системи, особено на тези, които са капиталови системи на европейско ниво. В този контекст комис... Зелената книга подчертава ангажимента, който е поет от Европейската комисия по въпроса. Разглеждаме също капиталовите пенсионни системи от гледна точка на обикновените хора, които може да ни разбират добре различните пенсионни фондове или пенсионни системи, които са налични. Някои може да са економисти, други не, но дори економистите е, намират за трудно да разберат е, всички тънкости на пазара. Затова въпросът е дали не трябва да има повече помощ за балансирането на рисковете, е, допустимостта на тези системи, каква да бъде ролята на Европейския съюз в този смисъл. Тези продукти са европейски в някои случаи. Има дори очакване Европа да има по-широко участие. Това беше включено в дискусията за финансовите пазари. Друг конкретен въпрос, който е свързан с а, така наречените схеми за, с фиксирани вноски – Въпросът тук е за балансирането между риска, сигурността е, и достъпността. Дали риска да бъде в ръцете на работодателите. В такъв случай обаче те ще спрат да предоставят такива вноски, ако риска е твърде висок за тях. Тоест ние поставяме редица въпроси, които са свързани и с системата за фиксирани доходи, въпроса за платежоспособност 2, по какъв начин приятите разпоредби, отнасящи се до застраховането, да се прилагат по отношението на пенсионните фондове. Дали не трябва да има такъв документ и за пенсионните фондове. Това е въпрос, който е отворен за дебат и ние с нетърпение очакваме вашите коментари. Един доста конкретен въпрос, който е много важен, се отнася до това какво се случва, ако банкротира спонсориращият работодател. Това не се случва всеки ден, но това е голям въпрос и беше голям въпрос в 2008-2009, ако си спомняте в някои от държавите членки. Какво се случва, когато един работодател, който е гарантирал професионални пенсии, банкротира? Какви разпоредби да въжат в този случай? И в заключение по тази тема искам да подчертая още няколко въпроса, които поставяме. Те са по нови и са свързани с ситуация, при която рискът се поема от отделния човек. Това е въпросът, свързан с информацията, с схемите при неизвършване на плащания на вноски в пенсионните фондове. Рискът се поема от осигуряващите се в този е, случай. Ако няма работодател, е, каква е минималната информация, която трябва да се предоставя, за да може човек да вземе е, решение, за да може да отчете риска, защото има някои относително безопасни варианти. Разбира се, това не съществува във всички страни, но в доста страни го има. Друг важен въпрос, който не се поставя като такъв в Зелената книга, но се споменава в нея, е дали да приемем, че всичко може да се нарича пенсия или трябва ясно да се дефинира кое е пенсия. Понякога държавите членки наричат всичко пенсии и ги третират като такива при данъчното облагане и прочие, но не винаги това е така. Ако попитате обикновения човек какво представлява пенсия, той ще ви каже това, което получавам тогава, когато се пенсионирам, престана да работя. Но има някои пенсии, които не гарантират това. И това са въпроси, които съществуват, но ние не ги разглеждаме към момента. Следващия въпрос нас отнася общо до а, управлението. Това е много широко понятие. Дали не трябва да има някакъв а, орган, който да отчита този цялостен подход Необходимо е да се провежда диалог на ниво Европейски съюз по въпросите за пенсионното осигуряване, такъв да има между институциите, парламент, съвет, Европейската комисия, с участието и на социалните партньори, гражданското общество, представителите на потребителите и прочие. Аз ще спра до тук. Консултациите ще приключат на 15 ноември. Давам си сметка, че това е твърде кратък срок за парламента, за да може да излезе с становище, но силно се надяваме, че ще можем да получим мнението на вашата комисия не е твърде след изтичането на този срок. Комисията иска да предприеме бързи действия. Това ще залегне, както посочи председателя на комисията в работната програма за 2011, но бихме искали да получим и мнението и съвета на Европейският парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Предлагам сега да дадем думата на втория наш гост и да започнем дебата от името на ОСР, Тук е господин Уайтхаус. Той ще отговори на документа на комисията, ще сподели своето мнение по изследването и конкретните предложения, направени от ОИСР. Господин Уайтхаус, имате думата. Благодаря, госпожо председател приятел. Мисля, че мога да се придържам към холистичния подход, но преждеговорещия описа пенсионния проблем и как той е разпределен тематично тук в Брюксел. Това въжи и навсякъде по света, по света това сочи моя опит. То въжи и за различните организации. В ОИСР ни имаме работна група по частните пенсионни фондове. Също така имаме и група за социалните а, фондове. Така че подкрепям усилията за намирането на някакъв холистичен подход, независимо от многообразието на частните пенсионни фондове, държавните такива. Частните са по-голяма роля, ще играят по осигуряването на средства на хората на възраст. Така че документа поражда много размисъл. Той се основава на трите принципа адекватност, устойчивост и безопасност. Господин Фишер се спря на адекватността и устойчивостта и как те са две страни на една монета. Ако пенсиите са прекалено ниски, има бедност сред възрастното население, то тогава е, пенсионната система от социална гледна точка няма да може да оцелее. Ако обаче пенсиите са твърде високи, пенсионната схема е твърде скъпа, нещо ще се случи в дългосрочен план. Ако реформата бъде забавена, няма да може да се постигне промяна в поведението на хората. Те не могат да вземат различни решения с оглед на спестяванията, за да се осигурят по време на пенсията. Така че адекватността и устойчивостта взаимно се балансират колкото а, по дълго се правят носките, толкова по-устойчиви ще бъдат те в бъдеще. Има 14 точки в този документ, няма да се спирам на повечето от тях. Първият въпрос е следния. Трябва ли Европейския съюз да определи по-точно понятието адекватност? Аз отговарям с да. Адекватността означава най-различни неща – някои дават много тясно определение. Казват, че стига ние да имаме бедност равна на нула сред възрастното население, значи имаме адекватност. Други казват, че е необходимо да има а, заместващи варианти на пенсията, да има отношение тази заместваща сума спрямо работната заплата, примерно да е 60%, други твърдят, че тя трябва да възлиза на 40%. Един от подходите, които възприе Комисията по реформа на пенсионното осигурен в Обединеното кралство, установява, че онези, които имат средностатически пенсии, получават горе-долу същите средства, които са получавали по време на работа. Тези, които са с ниски доходи, мисля, че очакват 140% да получат, а по-богатите казват, че са готови да получават по-малко средства а, като пенсионери, отколкото като работещи. Така че а, много са вариантите да избегнем бедността сред пенсионерите, но трябва да има някаква стойност заместваща, която да е равна за различните групи. Господин Фишер също спомена, че групираме страните. Ние ги групираме в четири категории, в зависимост на пенсионните, от пенсионните права. Тук би включил а, Австрия, Германия, Португалия, а, Турция, Япония, при които съкръщението обхващат всички. Т.е. пенсиите се съкръщават за всички работещи, независимо в а, дали попадат в горния или долния край на скалата. Има други, които искат да укрепят връзката, връзката между пенсионните средства и тези, които се получават като трудово възнаграждение. Унгария, Полша, Словакия попадат именно в тази група. Всъщност те премахват някои от елементите на преразпределението за свиване на ножицата между доходите от труд и пенсия не се забелязва толкова много елементи, които позволяват преразпределение на средствата между работещите и пенсионерите. Има други схеми, където е, са предвидени мерки за защита на тези, които са с. Е, по-низки доходи, като Финландия и Франция, например, а има някои страни, в които пенсионните доходи се увеличават именно за хората с по-низки доходи. Това са Белгия, Чехия и Обединеното кралство. Така че тези държави, според мен, са се опитали да избягат от а, този баланс между адекватност и устойчивост, като преминат към една схема на преразпределяне на средствата с по целиви средства, които се предоставят на хора с по-низки доходи. А, ако направим един преглед на страните в Европейския съюз, Чехия и Нидерландия имат най-низки нива на бедност сред пенсионерите, малко по-добре от Нова Зеландия, да речем, по-малко от 4% е тази бедност сред пенсионерите, но всички страни, при които имаме ниски разходи за пенсии, например Чехия, това са 7% от националните а, доходи, около 9% в някои от другите страни, така че може да се съчетаят равнищата на бедност сред пенсионерите и устойчивостта на една пенсионна система. Искам да допълня тук с един втори въпрос. Как да дефинираме адекватността? какво е определението за устойчивост, бих добавил. Аз разбира се, тълкуването е различно за различните а, хора. Това е доста хлъзгава област. А, има определена роля, а, която може да изиграят да, държавните органи, когато се стигне до избор в някои държави. А, се предвиждат такива средства, в други се подхожда по различен начин. Както бе показано в един от слайдовете на господин Фишер, съкръщаванията на пенсионните доходи ще изиграят значителна роля по определенето на устойчивостта в бъдещето. И въпросът за адекватността отново ще се завърне на дневен ред. Ако прегледаме данните от преди 30 на години при пенсионното осигуряване, тогава равнищата на бедност сред пенсионерите са доста високи. Това преодоляването на този проблем е един от, едно от най-големите постижения на последните 50 години, защото в миналото, що му стараете, това почти гарантирано означаваше бедност. Надяваме се да избегнем това в бъдеще. В документа, освен това, се обсъжда широко увеличаването на пенсионната възраст. По мое мнение, това е най-малко болезнения начин за намиране на решение, за разлика от съкръщаването на пенсионните доходи и други съкръщения всъщност пенсионната възраст пада от 60-те, 70-те до 90-те години. 99-та година мъжете са пенсионирани на 62,5, а жените на 60 и години и 8 месеца. Нещата малко се промениха след това, но има много държави, където има законодателни разпоредби за увеличаване на пенсионната възраст, така че за 19-те държави членки пенсионната възраст е 64 за мъжете и жените през 2050 година. Това е известно увеличение, но независимо от предвидените увеличения, те няма да са достатъчни, а, за да а, компенсират продължителността на живота. Така че дори да бъде увеличена пенсионната възраст, а, да бъдат добавени две години повече през 2050, това е за мъжете, а жените, тяхната пенсионна възраст ще бъде увеличена с година и половина. Ако вземем всяка страна по-отделно, можем да кажем, че е, вдигането на пенсионната възраст в Чехия и Дания ще е, стабилизира пенсионите от 2040, Обединеното кралство от 2050, в Италия имаме спад, но в повечето държави членки, ако има увеличаване на пенсионната възраст, то тя не е съобразена с увеличаването на продължителността на живота. Има 11 държави членки, където не е стабилизирано това положение по отношение на жените. Разбира се, има някои държави, където пенсионната възраст е увеличена с автоматично привързване към промяната в продължителността на живота. Този въпрос за този автоматична корекция е застъпена също. Това е факт в Португалия, Финландия, Германия, Швеция, Словашката република, Унгария. И така, за да приключа, искам да поздравя екипа който е разработил един много интересен документ и с нетърпение очаквам да чуя как различните заинтересовани лица ще реагират на този документ. раз. надявам, че ще се включи и в аналитичната част от работата и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви за тези две представяния. Предлагам сега да преминем към дебата. Давам думата на докладчика, госпожа Ройтман. Въпреки, че според дневния ред а, не е предвидено това, но ние не сме разрешили конфликта с а, правомощията с Комисията по економическите въпроси и за това ще пренебрегнем дневния ред. Надявам се, както и стана с комисията Либе, че ще намерим решение. Госпожа Ройтман, най-напред. Благодаря, госпожо председател. Би било добре, ако вие се умеете по това досие да останем ние като водеща комисия, предвид и предприетото от Европейската комисия. Разбира се, Комисията по економически въпроси, ако реши да предостави някакво становище, нямам нищо против. Смятам, че всички ще приветстват сътрудничеството с тази комисия и аз на първо място. Това беше първия ми коментар. Второ, досието свързано с пенсиите е доста обхватно. Според мен трябва да отделим повече време на това досие, да направим вътрешно обсъждане, защото толкова ярки различия има между държавите членки. И аз се надявам, че ще се умеем да си сътрудничим добре с всички колеги и искам да подканя онези, които имат новаторски идеи, да ги споделят, за да можем да ги впишем в доклада. Смятам, че когато заседаваме в социалната комисия, да можем да работим възоснова на добри идеи, да застъпим единна позиция – Госпожо председател, пенсиите се основават на социални, бюджетни и парични аспекти. Не става дума само за значението на пенсиите и хората трябва да могат да оцеляват благодарение на пенсиите си. Има нещо, което все по-често обсъждаме в нашите общества – и то е, че пенсионерите трябва да могат да живеят достойно. И това не бива да става за сметка на младите хора. Например, в Румъния или България, да речем, където за всеки пенсионер трябва да има двама работещи и всъщност бремето върху работещето е огромно. И това поколение, което все още е на пазара на труда, трябва да си даде сметка и ние трябва да си дадем сметка, че не бива да мислим, че винаги ще можем да разчитаме на този вид доход в бъдеще. Трябва да имаме предвид и застаряването на населението, трябва да предвидим системи, да мислим за бъдещето и да получаваме достойни пенсии. Това е социалната картина. На второ място имаме бюджетните въпроси. Това е свързано и с паричните въпроси. Въпрос номер едно е Европа да се занимава ли с пенсиите? Аз бих отговорила да, защото това е жизнено важно. Трябва да можем да гарантираме, че хората ще повишат своята мобилност. Хората учат в една страна, след това отиват в друга страна, за да работят. Трябва да имат достъп не само до държавната пенсия, когато са съгласувани схемите, но да имат и достъп до частен пенсионен фонд. Ние трябва да измислим минималните стандарти, така, защото всяка държава да ги спазва по отношение на тези фондове. Така ще осигурим мобилност. На второ място, не говорим само за мобилност. Трябва да можем да прехвърляме пенсията си, пенсията, която сме заработили, доброволно. Защото това е един разсрочен платеж. Всъщност, една заплата, която получавате е разсрочено. Ето, това е нивото, на което трябва да работим за прехвърлимостта, за приносимостта, за спазването на равни условия, да живеете в една страна, да работите в друга страна, това е социален въпрос, но той също така е бюджетен и паричен въпрос. Защо? На този етап всичко се финансира. Нека да погледнем 10 години напред бъдещето. А, ако всичко ще бъде плащано към момента на настъпване на разхода, а, то това ще зависи от валутата. Предполагам, че това ще е еврото и след 10 на години всички държави членки ще боравят с еврото. Това ще се отрази и на стойността на еврото. Водим тези разговори и с Гърция. Всъщност, пенсионната възраст се отразява на валутата. Това не означава, че всички в Европа трябва едно и също нещо да правим по отношение на пенсиите, но означава, че трябва да се постигне някакво споразумение за стандартите, за ценностите, за да градим пенсионните си системи около тези стандарти. Тези стандарти трябва да са еднакви за различните пенсионни органи, трябва да има правни актове, а, и през януари смятам, че ще можем да дадем и своя принос в тази посока. Това трябва да бъде решено на европейско равнище. На второ място трябва да си сътрудничим с социалната комисия. Не можем просто да направим това, което Нидерландския парламент твърди, именно, че това си е вътрешен въпрос. Той придобива все повече международни измерения и е, ще се радваме да работим с всеки, който има идеи. Разбира се, следва да се придържаме към линията стъпана в този доклад, доклада на нашата комисия. Благодаря. Госпожа Кастекс и след това госпожа Тюринен. Благодаря, госпожо председател. Аз също се надявам комисията по заедостта да бъде водеща комисия по това досие. Надявам се, ако бъдем такава, да гледаме по-човешки към пенсиите, а не от гледна точка на счетоводството или финансите, защото така си мисля, че ще го разглежда комисията по економически въпроси. Имаме едно предложение на Европейската комисия, в което се предлага да разглеждаме въпроса чисто математически или статистически. Правят се проекции, които са представени като прогнози. за да можем да кажем какво ще е съотношението активно-неактивно население през 2060 година, би трябвало да навлезем в много сложни а, изчисления, които не винаги водят до верния резултат. Онези, които ще са част от економически активното население 2060 година, още не са родени. Не знаем каква ще бъде ръждаемостта. Както знаете, в Европа тя пада, особено в новите държави членки. Не мисля, че можем сега да кажем дали това падане на ръждаемостта ще продължи в дългосрочен план или пък се дължи на това, че хората, е, семействата вече имат деца на доста по-голяма възраст. Става дума за първо дете в семейството, поне във Франция е така. Основаването на реформата на, пазар, на, на пенсионната система на такива цифри би било доста подвеждащо. Що се отнася до а, съотношенията, свързани с економически активното население – то се основава най-вече на ниво на безработица и заетост. Ако нашите прогнози се основават на настоящата нива на заетост, то тогава можем да кажем, че за да увеличим економически активното население, ще имаме нужда от по-голяма работна ръка, например повече жени, повече възрастни хора, които работят след пенсиониране. Т.е. трябва да говорим за една пълна заетост. Всичко това е погледнато през призмата на математиката, на нивото на заетостта и това означава, че не мислим за финансиране на пенсиите от другаде, а не само от заплатите и от социалните осигуровки. От сега до 2060 година мисля, че бихме могли да предвидим и други източници за финансиране, като например принадената стойност на създадения просперитет и богатство. Тези неща не присъстват в Зелената книга и аз лично мисля, че има други източници за финансиране на пенсионните фондове. Подходът, който е пред нас, се основава на очакваната продължителност на живота, както и пенсионната възраст. Постоянно се забелязва въпроса за економически активния живот а, и то в много доклади. Аз мисля, че можем да разгледаме въпроса от друга гледна точка. Трябва да погледнем цялостно на базата на това колко години работим, но и като обем работа, а не като фиксирана възраст за пенсиониране. Мисля, че Европейската комисия може да ни даде още нещо. Може да направи прогнози на базата на новите цикли на активен живот, на базата на гъвкавата сигурност. Как могат да бъдат устойчиви пенсиите, когато активният живот на човека все повече се основава на едно съчетаване на работа заетост, безработица и обучение. Всеки един човек преминава през различни фази в живота си и как можем да гарантираме пенсията на един такъв човек. Продължителността на живота е един друг въпрос. Ето този въпрос наистина а, ме затруднява. като че ли все повече се увеличава очакваната продължителност на живота, или поне така се говори. Мисля си, че трябва да имаме по-ясна представа за тази продължителност на живота и се надявам Европейската комисия да предостави повече възможности, както и повече подробности за чия продължителност на живота говорим. Тя варира в зависимост от това дали човек има постоянна работа или не какви видове работа, например, биха довели до намаляване на очакваната продължителност на живота за определено лице. Например, ако някой спре да работи на 60 години, колко още очакваме да живее, а друг спре да работи на 65 от неговата очаквана продължителност на живота каква би била. Или пък ако спре да работи на 67, колко още се очаква да живее, защото знаем, че работата между 55 и 65 годишна възраст оказва негативно въздействие върху човека и намалява продължител, очакваната продължителност на живота, защото въздействието върху тялото, върху е, личността в периода между 25 и 35 е съвсем различно от това в периода 55 и 65. Благодаря. Госпожа Тюринен, казва председателката, има думата. Благодаря. Много беше интересно да изчита Зелената книга на Европейската комисия. Изключително уместни и важни въпроси за бъдещето се повдигат в нея. Както спомена и докладчикът, Наистина има много въпроси от общо европейски характер. И идеята тук е да видим каква е ролята на Европейския съюз по тази тема и каква би била принадената стойност на участието на Европейския съюз в тази тематика по отношение на бъдещите пенсии, за осигуряване на гъвкавост, както и зачитане на различните положение в държавите членки, защото с тези си е, действия не бихме искали по никакъв начин да окажем негативно въздействие върху положителните практики в отделни държави членки. По отношение на устойчивостта на първо място, трябва да кажа, че не се говори достатъчно за връзката между добрата работна среда, споделяне на работата, включване на повече социални групи. Какво е въздействието на всички тези фактори? Като че ли това не е обяснено. Не казваме какво ще означава участието на тези групи в бъдещето финансиране, както и най-общо добруване на обществото. Това трябва да бъде включено. След това гъвкаво пенсиониране и индивидуален подход към всеки един. Това би било много важно. Човек може да е работил през целия си живот и на 55 да е изчерпан но може пък да продължи да работи до 75, в зависимост от работата си и така нататък, различни други фактори. Имам въпрос към Европейската комисия. Каква би била ролята на Европейския парламент? Защото сте сложили толкова ранен крайен срок, че се питам каква според вас е нашата роля. Споменахте го, но за такава важна тема би било много полезно да имаме малко повече време да работим заедно. Сега по отношение на докладчика, би било интересно според мен по тази тема да видим а, какво може да направим, защото компетентността е на отделните държави членки. Бихме ли могли да работим повече с националните парламенти по този въпрос? Това е една идея, според мен, пък е в духа на Лисабонския договор, да свържем отделните парламенти. Мисля, че нашата комисия, комисията по заедостта, би могла да го направи. Очаквам с нетърпение дебата ще бъде важен и за бъдещата економика, и за социалното сцепление в Европа. Благодаря. Следващите двама оратори, един след друг. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че е много важно да говорим по Зелената книга за пенсиите. Това е една от най-деликатните теми сега, пък и за бъдеще. Трудно да се избере конкретен подход. Започваме от различни отправни точки, по чисто исторически причини, както и по социални. Би трябвало в системата да се опитаме да рамкираме развитието на пенсиите, за да може те да бъдат все по-близко една до друга, що се отнася до системите. Това, разбира се, ще стане продължение на времето и е доста трудно. Затова си мисля, че е много добре, ако Европейската комисия разгледа устойчивостта и адаптивността т.е. възможността за пригаждане. Много е трудно да се преодолее дисбаланса, що се отнася до социалните разходи по-специално. Трудно е да се работи в тази сфера и ето това са темите, които трябва да разгледаме по-задълбочено. Европейската комисия е пред приела е, е един път, който поставя много въпроси и аз съвсем накратичко ще изразя своите въпроси. На едно място говорите за заетостта и аз ще кажа да, наистина, това е един много динамичен показател. Не може да се разглежда само системата социално осигуряване днес, защото се намираме в много сериозна финансово-економическа криза. И тя осложнява нещата. Те са много по-сложни, отколкото бяха преди 2-3 години. Също така привнасяте фактор продължителност на живота. Това е някакъв а, баланс, а, който се опитате да постигнете между всичките вноски, които са били а, подавани през годините, докато човек работи и след това получаването им в останалата част от живота. Опитвате се да излезете с една оценка, която да не доведе до фиксирани, непроменливи а, е, системи, а искате да привнесете по-голяма гъвкавост. Говорите за устойчивост и това е свързано пряко с а, е, труда в сивата економика. Както знаете, там не се плащат социални осигуровки и това а, е, ощетява фондовете. Това, този факт е, е различен в отделните държави членки, но не бива да бъде пропускан и трябва да бъде включен като съответна сума в нашите изчисления. Не може само да увеличаваме вноските или да увеличаваме пенсионната възраст, а да се опитаме да се фокусираме върху условията, при които хората, които работят законно, внасят своите осигуровки. Всички е, системи преминаха към система на капитализация с по улеснена разбивка, но ако искаме да имаме капитализация, което би било в системата на бъдещето, що са на социалните осигуровки, то от сега трябва да имаме предвид, че системите, обществените системи за социално осигуряване никога няма да са достатъчни, ако няма някакви изисквания за адекватност. Т.е. необходими са три стълба. Първо, капитализация. След това частни фондове, е, които са на базата на спестявания. И след това определени вноски, които се определят на базата на груповото договаряне. Както и третия стълб някакви допълнителни схеми, частни спестявания. И ако едно лице иска да има по-ясни гаранции за бъдеще, трябва да получи също така и данъчни облегчения по този трети стълб – свързан с спестявания, които може да използва. По отношение на мобилността. Нали, мобилност не е същата, както преди няколко години. Не говорим за мобилност на гражданите в Европа, а това, което се случва в момента, е по-голяма мобилност на лица от трети страни, които идват тук да работят и след това си отиват. и са прави, че биха искали да получават своите социални вноски в собствената си държава. Ще продължи да се увеличава техния брой. Ако погледнем демографските тенденции в Европа, в същите 20 и 30 години това се очаква. Не мисля, че европейците ще почнат да имат повече деца, отколкото са имали последните 5 години и виждаме, че тогава ползите се отлагат във времето. Първо трябва да разрешим демографския проблем, свързан с лица от трети страни, които идват тук да работят. Но те не остават за винаги. Голяма част от тях искат да си отидат и съответно да си вземат парите. Така че мобилността трябва да се разглежда много по-широко, отколкото е била разглеждана последните няколко години. И Господин Ари казва а, председателката, след това госпожа Явланеска. Благодаря, госпожо председател. Тази зелена книга дава много възможности за размисъл но и въпросите и предложенията, с които излизаме, като че ли ни водят до следващи въпроси и проблеми. Е, интересно бе казаното от колегата. Той говори за това, че тази зелена книга е, изглежда като документ изготвен от счетоводители. може би се основава на европейските традиции, или пък е основано на системата на Бисмарк, старата европейска система или някаква комбинация между тях. На глобалния пазар има конкуренти с различни подходи към пенсионните системи, независимо за какви системи говорим американски, азиатски, южноамерикански и така нататък. Мисля, че трябва по-творчески да подходим. Трябва да се опитаме да съчетаем вноските с напредналата възраст, които са свързани в една дихотомия. Говорим за съфинансиране, данъчни облегчения. Ако погледнем обаче вноските и напредналата възраст, те са пряко свързани с онези, които работят в а, законната економика и всъщност с стълбовете на системата. Има обаче държави членки на Европейския съюз с много ниски нива на заетост и тогава тази логика пропада. Ако включим сивата економика, и нивото на силата економика в Европейския съюз. И тогава виждаме, че това не е само демографски процес. Все повече хора ще плащат все по-малки вноски в а, съответните бюджети, които пък подхранват пенсионната система. И това е един от проблемите. Не мисля, че е очевидно и дори се питам, това ли е единственият подход? Дали да увеличаваме пенсионната възраст или пък да увеличаваме размера на вноската? Този така наречен счетоводен подход не взема предвид други социални рискове. при промяната на пенсионните системи. Преди няколко дни във Франция имаше демонстрации, това се случва и в други европейски държави, които ще се изправят пред факта, че когато решат да реформират който иде от елементите, веднага ще има огромен отпор от страна на обществото срещу такива реформи аз приветствам всички такива представения, които всъщност са, са нещо като предупредителен сигнал по всички въпроси, включая климатичните изменения. Хубаво е да бъдат поканени всички страни, които са заинтересовани по темата и трябва да признаем, че настоящата ситуация не е устойчива. За сега позициите са много различни, а и системите са много различни. Още един въпрос. Има 14 държави членки на Европейския съюз, които имат проблеми с бюджетния дефицит, както и въздействието на различните пенсионни системи върху бюджетните дефицити. Някои от по-новите държави членки а, имаха условия при в периода, извинете, на преговори за членство, да реформират а, системите си и дефицитите няма да бъдат част от бюджета, и за това имаме голямо различие при вноските в държавите с различни системи. Това е наболял въпрос, по който има много дебати и кризата влушава положението, тъй като стеснява кръга на компромисите. Що се отнася до пенсионната възраст? Ние в програмата на НП говорим за една гъвкава а, пенсионна възраст. Човек би трябвало да може да избере дали да се пенсионира по-рано с по-ниска пенсия или пък по-късно и да получава по-висока пенсия. Това ще даде необходимия баланс. Семейна политика, и други политики, свързани с социалното осигуряване, биха засилили ефикасността на тези системи. И те не бяха споменати в Зелената книга. Има доста въпроси, които не са получили своя отговор. Ще продължаваме да задаваме въпроси и те ще бъдат въпроси в допълнение на тези повдигнати от Европейската комисия. За това подкрепям, че казаното от Европейския парламент. В момента такът социални консултации. 15 ноември ще излезем с предложение. Аз мисля, че ни е необходим по-дълъг период, защото времето е много малко. Групата на НФП би искала да има едно изслушване по този въпрос в началото на декември. И за нас, и за комисията по заедостта, искаме да излезем с едно предложение за удължаване на сроковете, за да можем да проведем по-широки консултации. Благодаря. Е, госпожа Езловецка, след това госпожа Кунц. Благодаря. Аз съм оптимистично настроена. Читам, че когато комисията обсъжда въпроса с комисията по заетостта, ние ще сме печелившата страна, защото разглеждаме застаряването на обществото в рамките на дебата за пенсиите. Тук не са включени въпроси, свързани с намаляване на смъртността от едно поколение към следващото. При ниска раждаемост ефекта може да бъде много лош върху пенсионните системи. Що се отнася до представенето на половете, тук има едностранчев подход относно намирането на нужния баланс между личния и професионален живот. При многодетните семейства, когато се пенсионират родителите, доходите им са доста ниски, защото майките обикновено са тези, които са се грижили за децата и не са работили. Необходимо е да се отчита техния принос. Относно дефинирането на това какво представлява адекватна пенсия, това е по-скоро въпрос на качество на живота и по-малко въпрос на размер на пенсията. Един от а, а, приоритетите на нашата комисия а, е да се изготви един общ метод за сравняване на публичните дефицити защото това се отразява сериозно на социално-осигурителните системи в отделните страни. Всички задължения за пенсиите трябва да бъдат поети. Има също необходимост от намаляването на нивото на риск. Не трябва да се прилагат санкции спрямо държавите членки, които надхвърлят прага, който е допустим за натрупване на дълг. Ние трябва да дадем а, възможност държавите членки да реформират а, своите пенсионни а, системи, да намалят а, дълговете си и след това да видим какви ще са ползите от а, тези реформи. Ползите от тези реформи. Госпожа Кънц има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също считам, че се нуждаем от повече време, за да видим ясно цялата картина и да вземем решения. Този документ е много добър, в него се съдържат много въпроси, други въпроси липсват. Мисля, че всички се опитват да се фокусират върху намирането на нужния баланс. Бяха изразени различни съмнения. Сега, когато преживяваме криза, е много трудно пенсионните системи да действат добре, да се нам... вземат нужните решения. Има много хора, които се опитват да ни предупредят, да не правим подобни опити. Важна характеристика на пенсионните системи трябва да бъде тяхната надежност и стабилност. Този въпрос е пряко свързан с желанието на хората да правят осигурителни вноски. Необходимо е да има солидарност между поколенията, не бива да се отказваме от нея. Доста често ние се фокусираме върху решения, които не отчитат доброволните пенсионни системи. Те са също важен елемент, който не трябва да бъде оставен на страна. Нужно е да се намери баланс между отделните поколения – също се намери баланс между работещите и пенсионерите. Друга важна дилема е намирането на решения, които да доведат до социално сближаване. Важно е да се обърне внимание на различните рискове, не само на риска, свързан с застаряването на населението. Доста често говорим за увеличаване на пенсионната възраст, но знаем същевременно, че трябва да обръщаме внимание и на други проблеми, не само на тези свързани с здравеопазването, но и с запазването на работата. Друга важна област е свързана с информацията. Ние трябва да информираме хората, трябва да създадем център който да предоставя необходимата информация. Мисля, че ние сме доста далече от хармонизирането на пенсионните системи в Европейския съюз. Важно е да има мониторинг и сътрудничество между отделните държави членки. Госпожа Харкин, след това господин Каслер. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда кратка, защото доста представители на комисията вече се изказаха. Това е не само бюджетен, финансов въпрос, тук е, но съм, приплита доста социални въпроси. Пенсиите са такива, каквито са и ние трябва да ги разглеждаме като пенсии именно. Няма да е лесно да се намери обща позиция по този сложен въпрос. Относно ролята на Европейския съюз, много говорих вече за приносимостта, прехвърляемостта на пенсиите. Има предизвикателство, свързан с ефекта върху общата валута. Има и едно ново предизвикателство, което трябва да отчитаме – демографското предизвикателство е особено голямо. Затова считам, че Европейския съюз трябва да играе своята а, роля, когато имам, говорим за новаторско мислене, трябва да се стремим към това да, да допринесем нещо повече. Трябва да разглеждаме зелената книга и консултациите по нея не само от гледна точка на участието на Европейския парламент, но как да привлечем гражданите, неправителствените организации, защото а, е важно тяхното участие, макар че начина по който е изготвена книгата а, е твърде е прави твърде трудно разбираема, затова може би трябва някой да се постарае да преведе на по-разбираем език а, е, тази книга. Аз съм е, съгласна с ораторите, изказали се преди мен, че се нуждаем от е, по-дълъг срок. И тук не говоря за НПО, а говоря, например, за себе си, за да разбера за какво става дума. Още две неща. За устойчивостта. Важно беше, че се подчерта, че можем да стигнем до етап, при което неофициално предоставената те грижи може да заменят официално предоставените грижи, което също се отразява на устойчивостта на пенсиите. Трябва да подкрепим хората, които предлагат неформални грижи. Защото това са хора, които напускат пазара на труда, за да се грижат за някого. По това време те губят е, някои свои пенсионни права, получават по-низко заплащане и в резултат на това получават и по-ниска пенсия. Затова трябва да помогнем на лицата, които предлагат неформални грижи. Въпросът, който беше поставен от ОСР, най-важно за мен беше, когато говорихте за преразпределителната страна на пенсиите. Това е въпрос, който ще предизвика много дебати и аз ще го следя с интерес. Комисията говори за прилагането на директивата за платежоспособността и че се извършват проучвания, дали има вече някакви резултати, защото в тази област нашата комисия може да даде препоръки. Господин Ори говори за демонстрациите във Франция относно решението за увеличаване на пенсионната възраст. Това е въпрос, който извади на улицата по хиляди хора и те а, не бяха хора от, от Франция. А, много хора и в други страни излизат на улицата, когато се посяга на а, пенсиите по старост. Относно стандартизацията, аз нямам лесен, лесен отговор, но все пак проявявам интерес към мнението на комисията. Господин Кеслер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да продължа казаното от предишния оратор. Пенсиите, пенсионните схеми са въпрос от интерес за нашата комисия. Затова нашата комисия трябва да бъде водеща и да излъчи докладчик. Ще има доста дебати в отделните комисии, в парламента като цяло. Един въпрос, който не можем да избегнем е как да се разпределят отговорностите. Това е въпрос, който вълнува всички, независимо от политическата им окраска. Освен това беше казано, че трябва да разгледаме и сивите зони на пазара на труда и политиките ни в това отношение декларирането на нелегалния труд. Това е проблем във всички държави членки. Трябва да се намери бързо решение. Осно, относно изключенията от различните системи, имайки предвид Германия, моята страна, работ, работниците са тези, които финансират системата в Германия. Тогава какво се случва с а, пенсиите от служители, които не са а, внасяли осигурителни вноски. Трябва да се получи становището на държавите членки. Аз а, доскоро бях а, млад а, служител и моят, а, това, което ме вълнуваше, ако не достигна до а, лимита, който се изисква като възраст, а, дали а, мога да заема друго място, в друга компания. Очевидно няма консенсус по тези въпроси. Всеки ден ние казваме, че искаме повече движение, повече мобилност. И това е важно за младите хора, когато завършат те могат да работят две години в една страна, след което да се преместят в друга. Това е друг въпрос, който заслужава да бъде обсъден. И в заключение, нещо, което е особено важно, предвид на сегашното положение с заетостта и хората, които са пенсионирани, ние считам, че можем да допуснем, че ще се стигне до балансиране на системите Необходимо е да има и частни пенсионни системи, да има системи, които да са както обществено финансирани от публични средства, така и от частни средства. Трябва ясно да бъдат очертани възможностите, които съществуват в Европа. Читам, че е важно нашата комисия да изготви доклада и аз очаквам един оживен дебат по въпроса. Госпожа Каста, ние вече просрочихме времето по тази тема, затова ви моля да бъдете много кратка. Искам да кажа набързо три неща. Първо, считам, че този дебат показва колко важно е да имаме холистичен подход относно социално-економическите аспекти и тези свързани с заетостта. На второ място, Зелената книга, по мое мнение, е много интересен, полезен документ, но времето, което е осигурено за консултиране с обществеността е твърде кратък и ни позволява да се сравнят различните мнения. На трето място, съгласна съм с много от изказалите се преди мер, особено госпожа Конферати, по отношение на различните а, системи, които съществуват. Има две пенсионни а, схеми, които по същество означават а, от а, разходно покривна към а, капиталова система. Могат да се прилагат обаче и двете системи едновременно особено когато става дума за временна заетост при младежите. Тук е важно да има стабилност, адекватност, достъпа до а, пенсии за младите хора. Това е дебат, който се води между поколенията. Трябва да има една гъвкава система за социално осигуряване, която да е свързана и с гъвкавостта при заетостта. Относно жените, мисля, че Зелената книга е твърде неутрална, що се отнася до сближаването на системите, а не само съпоставката им. Има най-различни пенсионни системи в държавите членки, при които жените получават пенсии по старост, но много ниски, защото са положили по-малко години труд, т.е. имат по-нисък стаж. Има и други системи, при които хората внасят минимални вноски, но това им осигурява и ниски пенсии. Относно баланса между семейния и професионален живот, казаното от конферати също е важно да се отчита и приноса на иммигрантите в тези системи. Председателката, съжалявам, трябва да ви прекъсна. Искам да кажа от моя страна няколко неща. Първо, е, мога да разбера, че ораторите са е, доста загрижени за кратките срокове за консултации, поставен от е, Европейската комисия, защото за сериозна консултация с парламента не е реалистично да се сложи срок 15 ноември. За това, може би, трябва да се удължи този срок. можем да стигнем до спор с Комисията по економическите въпроси по един толкова сложен въпрос, свързан с конфликта за на отговорностите. Мисля, че всички изказали се поставяха този въпрос от различен ъгъл. Относно еквивалентността, с комисията и държавите членки. Мисля, че не трябва двете неща да вървят а, заедно. Трябва да имаме предвид доклада на госпожа Оман Ройтънс и да дадем възможност за лобиране в Комисията по економическите въпроси. Госпожа Харкен също постави въпрос, на който искам да се спра. Свързан с формулировката. Дали трябва да има варианти по подразбиране, както е посочено тук в документа. Трудно е да се разбере какво се има предвид. Тук а, а, говорим за ход. Трябва да отчитаме и различните демографски а, ситуации в държавите членки, защото има доста разлики в това отношение между държавите членки. Защо е нужен европейски подход а, по този въпрос? И ако действително е е така, защо да не се определи минимален доход, а не прак само за пенсиониране. Да се отчитат данъчните системи, различните стимули за финансиране на пенсионни системи, какъв е ефекта на економическата и финансова криза, също как се отразяват нестабилността на, на пазара, варирането в някои пенсионни системи, за неравенството между половете. Това, това е въпрос, който слабо е засегнат. Трябва да му се обърне повече внимание. Това не е основен въпрос на Зелената книга, но се питам дали не трябва да се помисли за мобилизиране на спестяванията, когато разглеждаме дългосрочните инвестиции, които са необходими в Европейския съюз, както и критерии за инвестиции в социалната сфера. Ние разполагаме с много малко време, за да приключим по тази тема. Сега бих искала да дам по две минути на нашите гости и да ги попитам а, кои са основните елементи, които ще отнесат със себе си от днешната дискусия. Може би в последствие да ги поканим на допълнителен дебат, когато а, стигнем а, до а, детайлите. Господин Фишер. Интересува ни е най-вече това дали датата за консултации може да бъде разсрочена, защото няма да получим а, надежден отговор от парламента в посочения крайен срок. Имате две минути, моля да се ограничите. Страхувам се, че не мога да отговоря пряко на въпроса. Това не е решение, което можем да вземем. Не смятам, че срока е толкова кратък, като имаме предвид другите консултации, които провеждаме, но ще си отбележа вашите притеснения и ще ви уведомим за това, което можем да предприемем. Това, което аз ще кажа, е, че дебата, който изслушах, бе много интересен. Бяха повдигнати редица важни въпроси. Не съм сигурно, сигурен, че тези въпроси, които споменахте, не са обхванати от а, зелената книга, но съм си отбелязал някои от направените бележки, примерно несигурността, сивата економика и други неща, които са споменати в доклада, но може би недостатъчно. Също така политиката за семействата, полагането на грижи, равнопоставеността на половете все въпроси, които имат отношение към пенсионните схеми в бъдеще. Вие споменахте също нещо за компетенциите и за тази принадена стойност. Да, нашия стремеж не е само да разширяваме Европейския съюз сам за себе си. Ние искаме да правим това, за да можем да помогнем на държавите членки да разработват пенсионната си политика Страхувам се, че това е всичко, което мога сега да кажа. Имам само две минути. Ще повторя, че като служба ние винаги сме готови да подпомогнем парламента. Надявам се на добро сътрудничество. Ние заявяваме готовност да съдействаме. Очаквам да чуя един много интересен дебат, след като си чух всичко днес. И дебата няма как да не бъде интересен. Благодаря, каза председателя. По отношение на консултациите, имам един месец почивка, всъщност съкръщаваме тези 4 месеца още. И на следващото ни заседание ще помолим изрично за удължаване на срока. Господин Уайтхаус, аз не бих могъл да коментирам по работата на комисията, само ще спомена текущата работа, която върши ОСР по политиката за пенсионното осигуряване в страните членки на ОСР. Голяма част от тях са и членки на Европейския съюз. През декември месец ще бъдат публикувани тези изследвания. Конкретно ще обърнем внимание на пенсионната възраст промените в продължителността на живота, въпроса за несигурността по отношение на прогнозите за промяната в продължителността на живота, а също така и начините по които държавите членки са реформирали своите пенсионни системи с това автоматично коригиране, като Швеция, Германия и някои други. Това ще стане през декември. В началото на следващата година ще излезе един друг доклад за жените пенсионери жените и мъжете пенсионери. И там ще направим по-подробен анализ на положението на половете, отношението към жените на пазара на труда, които полагат грижи за лица и са напуснали пазара на труда, възможности за модернизация на пенсионните системи и тяхното пригодяване към променящата се роля, която играят мъжете и жените в нашите общества. Надявам се, че това са въпроси, които ще ви заинтригуват в бъдеще. Благодаря много, казва председателя. Наистина, това е само един първоначален обмен на мнения. Госпожо Ройтен, знае, че искахте думата. Моля да бъдете кратка, че имаме още една точка в дневния ред. Първо, забелязвам, че голяма част от изказалите се тук днес засегнаха няколко въпроса, които са свързани с перспективата на нещата в собствените им страни. Именно за това е абсолютно задължително да ни бъде дадено повече време за вътрешни обсъждания в тази комисия. Може би е, тези дискусии ще се водят между мен и отделни депутати. Необходимо е доклада да бъде добре направен а не само да е един списък с пожелания. На второ място, това, което ще трябва да постигнем със съвместни усилия е жените да получат помощ в Европа, за да постигнем равнопоставеност на половете. Трябва да им отдадем дължимото виждаме, че съда постанови, че пенсиите всъщност са едни разсрочени плащания за положен труд. След получаване на развод, жените трябва да имат право да получават пенсия за времето, през което са били омъжени. на трето място, за тези, които са на частична, с частична заетост, Смятам, че като имам предвид собствената си а, е, страна, има определени права, които вече са а, е, уредени и трябва да бъдат защитени. Има въпроси, които трябва националните власти да решават. Не бихме могли да вземем тази зелена книга за пенсиите и след това да обърнем гръб на редица въпроси, които са в промощията на националните органи. Трябва да обърнем поглед към а, онази линия, която трябва да застъпи Европейския съюз. А, къде е европейската юрисдикция, до къде се простира националната? Благодаря ви много. Мисля, че на следващото заседание ще знаем дали водещата комисия ще е постигнала споразумение с економическата. Много благодаря. Зная, че тази сесия с въпроси и отговори може да бъде доста изнервяща. Но е хубаво да чуем какви са становищите на членовете на комисията. Минаваме към десета точка, която се нарича подобряване на рамката за економическо управление и стабилност, в Съюза по-специално в еврозоната. Председателят благодари на преводачите, че ще останат още 10 минути и давам думата на господин Дейвид Каза а, и становище на економическата комисия, подготвено от а, господин Диого Фейо. Господин Каза има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се постаря да бъда възможно най-кратък. Сигурно знаете, че този доклад, съместен с економическата комисия, е посветен на економическото управление в Съюза. Имам 8 препоръки. Становището, което бе подготвено, цели да укрепи по-нататък тези препоръки, като отрази перспективата на Комисията по заетостта. Няколко колеги имаме, включително и докладчици в Сянка. Много идеи бяха разменени. За съжаление, обаче, трябва да бъдем изключително кратки, тъй като сме ограничени до 1500 знака. Необходимо е да доразвием всички тези въпроси е, с помощта на изменения и аз предлагам следното. На първо място създаване на рамка за наблюдение с два стълба, един за економическата политика и един за политиката по заетостта. Това ще даде възможност на политиките по заетостта да бъдат поставени под надзор на европейско равнище. Освен това, а, трябва да укрепим комисията по заетостта, за да можем да решаваме и въпросите свързани с заетостта презгранично. Освен това, парламента. трябва да участва възможно в най-широк план по въпросната е на политиката за заетостта. И на трето място, доклада на економическата комисия се позовава на санкции за неизпълнение по отношение на пакта за стабилност и растеж с оглед на достъпа до структурните фондове. Смятам, че това не би довело до някакви резултати да обвързваме структурните фондове с заедостат. Според мен санкциите и въобще системата за налагане на санкции трябва да прави ясно разграничение между средства, които са част от националните бюджети и онези, които са целеви за отделните работници, служители и граждани. Това е, моето мнение. За какво е заключението? Очаквам един градивен дебат по това становище и включване на възможно най-голям брой идеи, за да направим този доклад още по-въздействащ. Господин Серкас, благодаря, госпожо председател. Докладчика в сянка на социалистите, е госпожа Раб ти и по лични причини тя е в Гърция. Тя съжалява, че не може да се присъедини. Би искала лично да разговаря с господин Каса и да му каже, че това е една много добра основа за дискусии. А, сигурно ще внесем някои изменения, за да подчертаем значението на някои от точките, например по-добра съгласуваност между плановете за конвергенция и стратегията на Европейския съюз, да попълним пропуските в пакта за растеж и стабилност като отразим а, целите свързани с заетостта, както спомена господин Каса и искаме да се говори за значението на съвета ЕПСКО и по-добрата координация. Освен това, трябва да преценим дали бихме могли да използваме социалната клауза в Лизабонския договор, да се направи една препратка към социалните партньори, защото е част от гаранциите за заетостта, т.е. заетостта да бъде в същината на европейските политика. Зная, че имаме определени ограничения за броя знаци. Господин Коферат и след това господин Бруни. Съвсем накратко. Общата насоченост на предложението е добра тя отразява основните приоритети, с които ще се занимаваме. Възниква обаче въпроса с дължината на текста. Най-важните точки са 6 и 8 според мен. Те са важни, по-нови са. Лично смятам, че полезното в този начален дебат е да подчертаем именно тези две точки. Измененията на пакт, в пакта за стабилност и по-конкретно неговото прилагане, насърчаването на инвестициите, за преодоляване на кризата са много важни. Това не е нещо преходно, това е един а, устойчив елемент на економическото управление и той е свързан с преразпределянето на доходите, също така плащанията и постигнатото в средносрочен и дългосрочен план. Преди 20 на години Жак Далар подготви бялата книга, за да може търговията да се основе на средносрочни и дългосрочни плащания. След финансовата криза ние виждаме движение в обратната посока. Всъщност съсредоточаваме се върху печалбата в краткосрочен план. И голяма част от основната дейност трябваше да спре. Според мен, това е нова характеристика на бъдещото управление в економиката. Госпожа Бруни и госпожа Харкин. Euh, Благодаря. Искам да поздравя господин Каза за проекто становището. Смятам, че то е много разумно. Искам да говоря по седма точка от предложението Ако гледаме от гледна точка на структурните фондове, това не би било добре. Защо? Защото няма може да обучаваме хората, а обучението е необходимо. Не бива да наказваме фонда сега. Освен това има още един въпрос, той е свързан с данъчните измами, но тук ми се струва, че не се споменават социалните измами. Това е много важен въпрос Тъй като има такива измами, имаме по-малко средства да помогнем на онези, които имат нужда от помощ. И може би е добре да го изменим това, тъй като е записано в доклада на економическата комисия. По трета точка. Споменавате пенсионните системи и системите за здравеопазване. Може би е добре най-общо да говорите за социално-осигурителни системи и здравни системи. Най-общо. Благодаря, казва председателката. Ще имате възможност посредством изменения да засегнете тези въпроси. Аз искам да кажа пет неща. А не, госпожо Харкин, забравих. Вие имате думата. Как можахте да ме забравите? Наистина съвсем накратко. Отговорът на економическата криза беше двоен. От една страна реформи, от другата страна санкции. Удовлетворена съм от докладчика, защото той говори точно за това. Когато се предприема структурни реформи, държавите членки трябва да вземат предвид реформите в здравоопазването, в пенсионните системи и в социално-осигурителните системи. Според мен сте постигнали много добър баланс в това становище, но ще кажа още нещо. Много съм съгласна с вас по отношение на санкциите. Така, може би не са подходящи тези санкции, защото в крайна сметка гражданите ще бъдат санкционирани. Онези, които загубят работа в една страна, а не в друга, ще получат санкции, например, що се отнася до фонда за приспособяване към глобализацията, но целият доклад най-общо ми харесва и подкрепям вашето становище. Председателката. И сега въпросите, които аз исках да засегна. Първо по режимите за налагане на санкции. Доста колеги ги засегнаха. Мисля, че трябва да разгледаме внимателно текста, защото единствените санкции, които не са позволени, са онези, които са свързани с Европейски социален фонд. И не знам какво всъщност опитвате да кажете, но поне аз така го тълкувам. Мисля, че забраната определена държава да гласува в определен период ще бъде в разрез с ценностите на Европейския съюз, ценността демокрация. Така че това е проблема с санкциите. Но разбирам това, което казвате. Има риск, но ако го изготвите по този начин, то тогава има санкции, които като че ли могат вече да се прилагат. Тъй като това е доклад свързан с инструменти за управление, в нашето становище, становище на нашата комисия, би трябвало да засегнем а, всички въпроси, свързани с съвета и с а, Екофин. И трябва да посочим, че понякога тези два формата на съвета заседават заедно. Рискът бюджетна консолидация може да бъде в ощърп на социално-осигурителните планове, както и пенсионните. Виждаме първите такива мерки в Гърция. Защото 15% бяха намалени заплатите на държавните служители в Гърция. Така че трябва да има социален баланс при тези условия. Това трябва да бъде обсъдено и този проблем трябва да бъде разрешен. Що се отнася до инвестиционната стратегия в дългосрочен план, трябва да разгледаме в светлината на управлението и на плана Европа през 2020 година. Трябва да бъдем последователни и в действията, и в думите си. Не говорим само за член 9 от Лисабонския договор за въвеждане на оценката за въздействието, но когато имаме дългосрочни инвестиции, наистина трябва да гарантираме тяхната принадена стойност, свързана с създаването на работни места. Сега по отношение на казаното господин Коферати и, и това, което е имал предвид Жак Делор, когато е предложил економическия и паричен съвет, той също е искал да има критерии, не само за длъжнялост или публичен, извинете, обществен дълг, но и цели, що се отнася до създаване на работни места. Мисля, че е крайно време да заложим такива цели. Говорим за заетост при младите, за безработица при младите и какво ли още не. А що се отнася до конкретни елементи, свързани с проверки и постигане на баланс, трябва да гарантираме, защото нашите мерки да бъдат такива. Що се отнася до различната способност на държавите членки, нашата комисия има становище по този въпрос. Това, разбира се, е въпрос свързан с работата на Комисията по економически и парични въпроси най-вече, но ние също можем да говорим за конкурентоспособността вътре в економиката, между економиките и тогава точно социалният модел а, би могъл да бъде притиснат въгъла. И може би е добре да добавим това. Знам, че са, има ограничения на доклада, но е добре да го запишем. Ако никой друг не иска да вземе думата, давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя. Изслушах колегите. Ще вземам предвид техните предложения. Ще предложи и собствени изменения. Седем изменения сами аз ще предложа. Утре на обяд е крайния срок. Доста ограничено времето, но се надявам да утре да можем да нахвърляме тези идеи и да ги подадете утре до обяд, когато трябва да подадем тези изменения. Благодаря, казва председателката на докладчика. Благодаря ви за изказванията. По този начин наистина завършихме точно на време. Надявам се да излезете с добри предложения за изменения утре. Приятна вечер!